Witam Państwa z 15-minutowym opóźnieniem. Дами и господа, добре дошли отново. Закъсняваме с 15 минути. Трябваше да изчакаме някои от вас да пристигнете. Съгласно изменения дневен ред, ще започнем с точка 11, а не с точка 10. прилагане на директива 2009-128 за постигане на устойчива употреба на пестициди. Докладчика по становище е госпожа София Рибейро. НВ е водещата комисия. Искаме да се постигне устойчиво използване на пестицидите, като се има предвид рискът, свързан с тяхната употреба. Директивата също цели да насърчи използването на вредителите и альтернативни подходи или техники, като нехимически альтернативи на пестицидите. Това е изключително важен въпрос. Медиите също му обръщат голямо внимание, както и европейската общественост. Има някои разминавания в мненията. Както вече казах, водещата комисия ЕНВИ а нашата комисия ще изготви становище. Искам сега да дам думата на госпожа Рибейро да представи проекто становището. Имате думата. Благодаря, господин председателю. Това е въпрос, който е изключително важен и е необходимо да следваме прагматичен подход въз основа на научните доказателства. Трябва да разгледаме всички аспекти, економическите, здравните и прочие. Има високо ниво на прилагане на директивата за устойчиво използване на пестицидите от държавите членки. Въпреки това има някои аспекти, които трябва да бъдат усъвършенствани, свързани с показателите, с обучителните програми за операторите, както и нуждата от повече предоставяне на информация. Също са необходими ясни цели, които да могат да се измерими и приложими. Има доста много изключения, което се отразява негативно на прогнозирането. Освен това, това затруднява инвестициите в научно-изследователска и развойна дейност от страна на фирмите. Няма смисъл да се въвежда дадено законодателство с толкова много изключения. Изглежда много от държавите членки вече са извършили промени на първоначално заложените цели. Сега обръщат внимание на намаляването на риска по-скоро, отколкото на количествата, а и се търсят ефикасни альтернативи но има и редица държави членки, където не се прилага интегрирано закрила, която да гарантира устойчиво земеделие при по-низки разходи за селските стопани. Пестицидите са важни инструменти за земеделието, особено когато става дума за отпадъците от сълскостопанска дейност. Последният доклад на ЕФСА, свързан с остатъците от пестициди в хранителните продукти, са установени по-високи нива от тези, които са разрешени от законодателството. Това е свързано с доверието на потребителите. Ние искаме също е, да има по-малко пестициди, които да се изхвърлят и в водните басейни, да не се допуска проникване на пестициди в подпочвените води. Водните ресурси трябва да бъдат защитени, което изисква адекватни мерки, за да не се допуска изтичане на такива вещества в водите, в реките, в океаните. Необходимо е да се инвестира в цифровизирането на селското стопанство, също да не се използват пестициди там, където не е наложително. Трябва да се търсят по-низко рискови заместители. Трябва да се намалят също и броя на издаваните разрешителни за използване на пестициди. Необходимо е да се предоставя информация в цяла Европа. Аз съм на мнение, че трябва да подобрим обучението, трябва да има повече информационни кампании, за да бъдат посочени ефектите върху човешкото здраве, за да могат селските стопани да знаят как правилно да използват пестицидите. Необходимо е да се създадат стимули, да има повсеместни информационни кампании. Необходимо е също да има съветници, които да предоставят информация за всеки конкретен случай по-отделно. Това е което имах да кажа. С удоволствие ще отговоря на ваши въпроси, ако имате такива, уважаеми колеги. Председателят. Благодаря ви много. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка по две минути на всеки. След което останалите желаящи ще могат е, да се изкажат също за една минута. Първият оратор има думата. Колеги, най-напред е, искам да благодаря на докладчика за добрата работа. Общо взето аз съм доволен, но бих искал да има повече яснота и конкретност. Има е, доста меки формулировки, свързано с хармонизирането. Посочват се от страна на комисията пропуските в държавите членки, но комисията не е предприела действия, което води до неизползване от страна на държавите членки на показателите за риска. Тоест, директивата остава в голяма степен на книга. Бих искал да се обърне повече внимание на тези показатели за риска. На второ място, някои от държавите членки промениха първоначалните си цели и сега, вместо да се фокусират върху намаляването на използването на пестициди, целят намаляването на риска от тяхното използване. А директивата изиска да се обърне повече внимание на ам, риска, а не толкова на намаляването на самите количества. Намаляването на рисковете не гарантира постигането на всички цели, затова трябва да има промяна в формулировката. Намаляването на количествата не води непременно до намаляване на риска. На трето място – в доклада се говори, че 99% от взетите проби от води са в съответствие с стандартите на директивата, но нека да не забравяме, че те са взети след като е преработена водата. Доклада на комисията всъщност подчертава, че нещата не са много добре. Пето, добре е да се обръща внимание на прецизното земеделие, на цифровизацията, но това изисква повече ресурси за ОСП. Госпожа Макентайр. Благодаря най-напред. Искам да благодаря на докладчика за работата и по този въпрос. Мисля, че тя свърши отлична работа. Аз е изцяло я подкрепям. Искам да подчертая важността на интегрираното управление на вредителите. Това е пътят, който да следваме в бъдеще и тук трябва да се инвестира. В параграф 3 трябва да се посочи, че пестицидите са част от интегрираното управление на вредителите. Не можем да се справим без пестициди или хербициди, но това не е толкова практична идея. Аз желая да направим нещо повече за прецизното земеделие, за намаляване на действителните количества пестициди, които са необходими. Има нещо в становището, което не ми допада. Използването на думата много. В много държави членки няма реален ангажимент. Можем ли да променим вместо мени с сам много, няколко? В моя избирателен район имаме отличен университет, който има център за интегрирано управление на вредителите. И тя се занимава, този институт се занимава с тази проблематика не само в Обединеното кралство, а в глобален мащаб. Също и с изследвания в други сфери, като тропическите гори. Затова трябва също да се разгледат глобални аспекти, които да включват и резистентността, която развиват вредителите. Но наистина трябва да отдадем дължимото на отличните центрове, които работят по тези въпроси. Следващия оратор, благодаря ви. Ще бъда кратък. Искам само да подчертая казаното от предходните оратори. Читам, че това е много добър доклад. Отчетени са въпросите, които са свързани с хармонизирането на рисковите показатели, използването също на методи за управление на вредителите и това трябва да се прилага във всички държави членки. Считам, че устойчивото използване на пестициди е изключително важен въпрос. Защо? Защото изглежда много свободно се използват доста от тези вещества за контрол върху вредителите. Въпросът ни опира до това само дали активното вещество е вредно, а дали се използва по предназначение. Тези някои активни вещества трябва да се използват а, само в крайен случай. Освен това, трябва да видим и по какъв начин да използваме тези субстанции по по-добър начин, а това може да стане чрез интегрирано управление на вредителите. Фланаган има думата. Това е един от въпросите, по които получаваме най-много имейли. Аз получавам малко такива от фермери, по-скоро от хора извън фермерската общност, които имат интерес, тъй като те консумират храни. Затова са и притеснени. Получавам някои имейли от фермери, но стотици повече от хора, които са от другата страна на дебата. Това определено е тема, която ако не сте напълно политически невежа, знаете, че трябва да се направи нещо по тези въпроси. Беше казано току-що, че трябва да се използват тези вещества като крайна мярка. Но колко далече можем да стигнем в това отношение? Що се отнася до идеята да не се използват изобщо пестициди, това е свързано с притесненията на някои хора на базата на независимите изследвания на ЕФСА. Но няма изглежда изследвания, реални изследвания за коктейли от различни пестициди, които се използват. И ако хората имат повече доверие ако считат, че могат да вярват на изследванията, защото понякога те се използват за корисни цели от заинтересовани страни. И това създава впечатление сред хората, че тези изследвания се извършват от лица, които са лично заинтересовани, тъй като произвеждат такива продукти. И ние трябва да гарантираме независимост на изследванията. Най-добрият начин да стане това е да се вложат повече средства в тази сфера и да се възлагат действително изцяло независими изследвания. Госпожа Хойбух. Благодаря ви. Аз представлявам колегата Скоскато. Тя е докладчик в Сянка и ще говоря от нейно име. Колегата е съгласна с докладчика и смята, че трябва да се предостави информация посредством националните планове за управление. Необходимо е да се намалява употребата на пестициди, но не само по желание. Държавите членки трябва да прилагат целеви мерки и също ако тези мерки не се изпълняват, да се предвидят допълнителни действия. Интегрираните мерки, свързани с използването на пестициди, се прилага най-вече за да бъдат отстранени вредителите. Методите е, за растителна защита също трябва да бъдат изградени по такъв начин, за да се предотврати използването на пестициди. Има и други възможности. В становището се посочва, че остатъчни вещества от пестицидите в хранителните вещества показват, че близо 90%, 90 от случаите стойностите са били допустими. Не говорим тук обаче само за хранителните продукти. Остатъчните вещества попадат в почвите и околната среда и нанасят щети. Особено когато се използват повече видове пестициди въздействието е засилено и това трябва да бъде допълнително проучено и предотвратявано като мярка. Понякога остатъчните вещества и а, техните количества се определят а, произволно. Гражданите трябва да знаят точно за какви количества става дума. Не можем а, повече да гледаме безучастно а, това, което се случва. Благодаря ви. Господин Андрио, благодаря, господин председател. Има специална комисия, която работи по този въпрос, не непременно по този доклад. Трябва да се върнем към въпроса за протокола за молекулите. Що се отнася до тази директива, благодаря на, за работата на София Риберо. Но трябва да има някои неща, които да се допълнят към доклада, тъй като има различна ситуация в отделните държави членки. Това се вижда в работата ни. Необходимо е да имам предвид, че не всички аспекти са обхванати, например, събирането на информация, предоставянето на информация за обществеността. Това не са прости въпроси. Също има известно несъответствие относно определенето на количествени цели, както и определенето на графика. Трябва да е, държим сметка също и за това как се постига целите, т.е. трябва да има оценка. Иначе ще е трудно да се следи правилното изпълнение на директивата. В е, становището няма също достатъчно информация е, за използването на нехимически варианти за растителна защита. Ние искаме да има промяна в поведението на операторите и за това трябва да се заложи на альтернативно земеделие, да се разработват сортове, които да са по-устойчиви. Мисля, че ако се добави всичко това, работата на парламента ще е много по-цялостна. Господин Капуто има думата. Благодаря. Благодаря на колегата Рибейро за отличното становище. Темата за пестицидите е много важна. Имаме за това и специална комисия, която се надявам да приключи работа максимално кратки срокове. Както каза и докладчицата, и аз съм удовлетворена от общото ниво на напредъка на държавите членки по напредъка по директива 2928. Не искам да повтарям вече казано, защото ме е страх да не потропа с чукче председателя, но пак ще засегна три елемента. На първо място, и аз като докладчица трябва да кажа, че не съм удовлетворен, че много държави членки не са поели ангажимент за интегрирано управление – и за да има устойчиво земеделие от гледна точка на околната среда, с ниски разходи за земеделците, трябва да се направи повече. Нека да спомена консервативното земеделие тук. Друг важен елемент е да се средоточим върху прецизното земеделие и цифровото, за да не се разпръскват пестициди в зони, където това не е нужно. Ще направя изменения в този смисъл, ще изляза и с такъв за ролята на държавите и членки. Националните планове за действие трябва да се включат цели, които да са конкретно измерими и изпълними, както и да се събират надежни данни за експозицията на пестициди. Пан Грация, президента, и грация ла релатриче. Господин Дзуло, благодаря. Благодаря на докладчицата. Две думи ще кажа, които са основни, когато говорим за устойчивото използване на пестициди. Едното е обучение и образование, другата е комуникация. Когато говорим по тази тема и когато говорим с производителите, аз ставам с впечатление, че има културен сблъсък, защото всички норми, които са насочени като такива опазващи околната среда, от тях се възприемат като неща, които ги ощетяват, т.е. не ги защитават. В Италия има такива конкретни случаи и защото те започват да създават ситуации, в които производителите искат от местната националната администрация да бъдат опазени и да се налагат по-стриктни е, норми за използването на химически действия на химически препарати, извинете. И затова е нужна комуникация и обучение. Направихме това и те разбраха, че играта е обща и всички трябва да спечелям. Всички от веригата, околната среда, производителите и потребителите. Тоест, преодолявайки този културен сблъсък, може да се постигне това. След това е нужна и ефикасна нормативна рамка. И това ще бъде експоненциално нарастващо гледна точка на методологията, с която се споделят целите за, на тези норми, е изключително важно и там трябва да се инвестира. Имаме системата Win-to-Win, където в центъра са качеството и здравето. Пан посел Буда. Господин Буда. Да, mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Sigur că este un subiect foarte sensibil și e greu să nu pui foarte... Благодаря. Много е деликатен този въпрос умерените становища като че ли липсват, защото всички подхождаме с страст. Знаем, че темата е много важна. Това може да доведе и до така наречена война между земеделските стопани, земеделието и останалата част от света. Но от, една, от друга страна, едните не могат да живеят без другите. И аз им го казвам. Интересите на всички трябва да се вземат предвид. Бива да забравяме факта, че земеделието има нужда от пестициди. В същото време обаче фермерите се зас... биват също засегнати неблагоприятно от неефикасното им използване. Научните изследвания трябва да продължават. Трябва да намерим такива пестициди, които не са така вредни. Трябва да видим как можем да ги подкрепяме, като отглеждаме растения, които се използват за направата на мед, за събиране на мед. Медодайни растения. Фермерите трябва да живеят заедно в съгласие с всички. So, Agnew. We're talking about uh, the use of pesticides за използването на пестициди. Земеделските стопани не обичат да харчат пари, не искат да използват е, използват ги, защото се налагат. Ходят по полето, виждат, е, че има плевели, които задушават културата, има плесен или нещо друго и затова трябва да действат и затова предприемат такива действия. Антия Макинтайр говори за интегрираното управление на вредителите и това е добра идея, защото биологическия контрол на вредителите е нещо, което трябва да се изпробва. Нужни са и научни изследвания също. Но може да има забавяне. Е, времето, до което се родат калинките в достатъчен брой да изядат съответните вредители, те вече са попаднали тези вредители в растенията. Затова трябва да се действа. Има три вида пестициди и това, което ме притеснява е, че ги слагате заедно. Има инсектициди, фунгициди и хербициди. Интегрираното управление на вредителите може да помогне с инсектицидите и фунгицидите, но при хербицидите нещата са различни. Убиване на плевел. Единствената альтернатива е да се използва механично използване. Съответно, гребла и други такива. Но там също има проблем, защото ако вземеш едно гребло и минеш през полето с 7 мили в час, то тогава ще убиеш а, всякакви видове а, дребни растения, дори и а, яйца на птици. Това не е панацея. Хербицидите, според мен, са най-големия проблем. Аз отдавна съм фермер и съм забелязал, че процента на активно вещество в хербицида спадна много. Беше много висок процентът преди благодаря на технологиите, успяха да го намалят. Това е нещо хубаво. Но фермерите са изправени пред друга дилема. Те трябва да намалят и добива. Добре, ще съдим по-малко, но когато има по-малко такъв, тогава има повече резистентност и хербицида след това е безполезен. Някои водоснабдителни фирми казват на фермерите, ще ти платим да не използваш определени вещества – Искам да задам въпрос. Надявам се тя да е включила хипохидроксид. Това са два пестицида, които се използват от органичните фермери. Пан Лазон. Пан Лазон. Oui, merci, Благодаря, председателю. При индустриализираното земеделие пестицидите са задължителни за земеделеца. Колегата припомни, те са доста скъпи, но от друга страна са задължителни, защото тогава няма да има добив, ако не ги използваме. Няма да има достатъчно реколта. Сега, това не пречи да стават въпроси за отрицателното въздействие и драматичното ситуация, в която се намират замеделците при заболявания по растенията. Искам да припомня, че този проблем няма да бъде никога решен, ако не се изгради амбициозен план върху альтернативни подходи. Когато говоря за альтернативни решения, говоря за заместващи продукти. Повдигнал съм този въпрос, повдигам го и сега. Чакам отговор от край време. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais благодаря. Искам да благодаря на колегата София за нейния доклад, който тя предлага. И сега нещо от практиката. От 80-те години нататък има интегрирано биологично развитие на отглеждането на зеленчуци. Беше, оказа се обаче, че е много сложно да има интегрирано биологично управление на вредителите, защото понякога има инф, множество възникващи такива вредители и е, трудно да се справиш по този начин с тях. Трябва да продължим с научно-изследователската дейност. Трябва да инвестираме в публичните изследвания в този смисъл. Но не трябва да се отказваме от допълнението към биологичната борба. А... Аз дори сама сложих няколко капки пестицид върху едно растение вкъщи, защото бе нападнато от вредители. Миналата седмица беше зелена, т.е. бяхме в своите райони. Аз бях в научно-изследователски център – там се работи върху кафето и какаото. Вече не се отглежда във Франция, но има ултрапериферни региони, където има. Производителите, които произвеждат това кафе и какао, които са много големи производители, сега искат да се откажат от него и да, отка... да започнат да отглеждат палми за палмово олио, защото то е по-скъпо а, кафето е по-ефтино. Казаха ми, че трябва да помислим за това, иначе всички ще преминат към по-скъпите култури. За Магинес. Госпожа Магинес. Thank you, Chair, and thanks to... Благодаря, благодаря на докладчика. Спомням си дискусията за устойчивото използване на пестицидите, една директива подготвяхме и тогава земеделските стопани се притесняваха, че ни ограничаваме достъпа им до елементи за ограничаване на, на вредителите. Аз говорих тогава за здравето на фермерите, не само за това на потребителите. Много се радвам, че във вашето становище това ясно е записано. Има няколко елемента, особено около интегрираното управление на вредителите. Всички сме съгласни с това. Има доста фермери в Ирландия, които е, се възползват от така наречената консервационно, консервационно земеделие, т.е. използват минимално агрохимикали, но използват хербициди, защото трябва да бъдат унищожавани плевелите. Нужно е да имат инструменти тези фермери, за да се борят ефикасно. След това качеството на водата, четвърта точка. Да, сега изпитванията в водата са много по-напреднали от преди 10 години, ако ги сравним. Може дребни ниски нива да се установят на присъствие във водата трябва да бъдат източниците на вода, вододайните басейни управлявани по-добре, особено да се прави и така, че да нямат контакт. Не знам дали сте се вглеждали в дроновете и новите технологии, където се премахва всъщност досега на земеделеца с хербицида. Беше забранено, но може да се разгледа отново. След това обучението на операторите. Имаше отпор, но се радвам, че в моята държава членка има обучение и то е добро. И трябва всички държави членки да подходят точно толкова строго. В тези хвили попросим представителя комисии. Сега ще дам думата на представителя на Европейската комисия. Заповядайте. Thank you very much. Um, it's going to be very difficult. Благодаря. Ще ми бъде трудно да отговоря на отделните въпроси на всички колеги, но ще се опитам да актуализирам информацията по основните действия, които предприема комисията по настоящем, които са свързани с проектостановището. На първо място е развитието на хармонизирани индикатори за риска. Някои от вас повдигнаха този въпрос. Става дума за важна стъпка – това е двигател, който ще принуди държавите членки да правят повече, защото имаме начин да измерим това, което правят. Тоест дава им се стимул а, да подобрят своите показатели. Вече имаме проекто показатели, които се обсъждат с държавите членки. Искаме да го дадем на държавите членки през декември, за да гласуват те, след като проведем сериозни консултации и минем през съответните процедури. Не искам да навлизам в технически подробности. Какво ще направи това? Ще се измери риска на пестицида, който се използва, не само обема. Може да се окаже, че при определени случаи високорискови пестициди не се използват. Общото обем на пестицидите, които се използват, е увеличил, тъй като се използват по-малко от токсичните, а, а повече от не така толкова токсичните. Така че ще дадем тегловен коефициент на базата на групата и категорията химикал. Надявам се това да е важна стъпка. Това комисията да постигне целите си. Така ще направим така че да има прозрачност за действията на държавите членки. Ще има измерител, той ще бъде публикуван годишно, за да се види дали има намаляване на риска пестицидите, които се използват в съответната страна. Един друг момент, за който говорихте, е интегрираното управление на вредителите – няма поет ангажимент в много държави членки. Това, което установихме в оценката, което направихме на държавите членки, е, че това управление работи много ефикасно, но е много регионално или много зависещо от реколтата и културата, т.е. не е систематично в цялата държава членка. Т.е. може да има една култура, един регион, една група фермери, които са разработили отлични практики, може да има научни изследвания в съответната страна, но няма еднообразно прилагане. Първоначалният подход беше да разпространяваме добри практики. Правим го посредством уебсайта, дискусии с държавите членки, работната група, но освен това смятаме, че държавите членки трябва да направят много повече, за да може да се направи оценка на ниво ферми. Вместо да насърчават използването, да, нека го насърчават, но трябва да проверяват и дали се използва на ниво ферми. Едната година ще имаме работна група, с която се надявам да разработим указания, които да покажат, че може да се направи оценка на ниво ферми, дали се прилагат правилно правилата за управление на вредителите. Също така искаме и да обучим инспекторите на държавите членки. Има програма за това. Там ще се опитаме по практически начин на ниво ферми да покажем как може да се оценява. Ще насърчаваме научно-изследователската дейност, да, но се надяваме това да променим менталитета. Менталитета да бъде спазване на това интегрирано управление, не само насърчаване ползването му. На трето място националните планове за действие те са резюме на всички действия, които държавите членки предприемат. Повечето държави членки сега подновяват плановете за дейност. Те бяха 5-6 годишни и сега те се преразглеждат. Четири вече са преразгледани и други такива в момента се преразглеждат. Писали сме на всички и сме казали какви са недостатъците, пропуските, отсъстващата информация в националните планове за действие и сме поискали да ги подобрят. Също така ги насърчаваме да бъдат по-дълновидни, да бъдат по-амбициозни при задаването на измерими цели за различни аспекти на тези планове за действие. Вместо само да казват, ще изпълним законодателството, ще направим минимума, Искаме да, гледам, да гледат по-амбициозно, по-дълновидно и да го свържат с цели, които могат да измерят, така че на ниво държава членка да покажат подобренията. Надявам се това да бъде отразено в хармонизирания индикатор за риска, който е обобщаващ. И накрая земеделието, прецизното земеделие и така нататък. Законодателството позволява това да се случи. Имаме услуги, е, които държавите членки, които се предоставят. Имаме обучение за ползващите пестициди. Те трябва също да се актуализират с новите развития. И инспекции на оборудването за разпръскване на пестициди. На 5 години трябва да се проверява то. Отново новите технологии трябва да се включат тук. Искам да отговоря на един конкретен въпрос. Използването на дронове не е забранено изцяло, може да се използват за въздушно разпръскване, но само когато има дерогация. Т.е. държавата членка трябва да знае, че това се случва и трябва да се сигурни, че това се прави по безопасен начин. Не искаме да пречим на развитието, но искаме това да се прави безопасно и държавите членки да имат контрол. Надявам се бързо да съм отговорил на всички въпроси, които бяха повдигнати. Termin składania poprawek do 5 września. Сроковете за измененията е 5 септември. Госпожа Рибейро, искате ли да вземете думата? Благодаря на всички колеги, които взеха думата и коментираха доклада ми. Като цяло, това, което казахте, отговаря на отразеното в доклада. Ще обобщим измененията, но няма да позволим те да ни отклонят от основната тема. Пестицидите не могат да се считат за нормални продукти. При интегрираната защита искаме да се извършва развойна дейност за разработването на допълнителни продукти и искаме да насочим вниманието като ще вършите добри практики и поне те ще бъдат отразени в доклада ни. Благодаря ви. Това е краят на дискусията по точка 11. Сега преминаваме към точка 10. Или по-скоро се връщаме на точка 10. прозрачност и устойчив, устойчивост на оценката на ЕСа на риска в хранителната верига. Нашият докладчик е госпожа Карин Каденбах. Ръководещата комисия е ЕНВИ. Прозрачността и устойчивостта на оценката на риска в хранителната верига е въпрос отразен в общото законодателство за храните. Сега госпожа Каденбах ще ни представи въпрос. Благодаря, господин председателю, че ми давате възможност да взема отношение по регламента за прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕСА на риска в хранителната верига. Съжалявам обаче, че комисията не е отразила тази реформа по-рано в своята дейност. Комисията изготви. Е, комисията не е могла да спази собствените си насоки в тази област, не са спазени изцяло сроковете и това доведе до нецялостното използване на ресурсите, свързани с проучванията в тази област. Приветстваме предложението на комисията, което представлява една стъпка в правилната посока. Има а именно високо качество, високото качество, което да бъде подобрено по отношение на хранителните продукти. Като бъдат обхванати ГМО, и да бъдат хармонизирани разпоредбите в отделните законодателни актове. Секторното законодателство трябва да бъде подложено на преразглеждане и да бъде приведен в съответствие с правилата с прозрачност и устойчивост. Само така може да се гарантира, че секторното законодателство залага същите стандарти и ще се избегне различното тълкуване на разпоредбите. Има и други области на това секторално законодателство и те ще бъдат преразгледани в друг период от време. Рефит трябваше да се занимае с отделните законодателства в тази област и дочертае къде има възможности за подобряване и упростяване. Проблемът с глифосата показа, че има проблем с доверието на гражданите и що се отнася до а, вредните продукти, които се използват. От 2017 има инициатива под надслов спрете глифосата. Като това е взето предвид в предложението на комисията за по-голяма прозрачност и устойчивост при оценката на риска. Радвам се да или с нетърпение очаквам да чуя вашите мнения. Като цяло, данните трябва да бъдат по-достъпни и прозрачни като това се отнася до информацията, която се предостави от ЕФСА. Предложението е амбициозно, но някои от темите трябва да бъдат доразработени. Бяха проведени много дискусии с експерти и стигнахме до заключението, че актуалното предложение дава възможност за различни тълкования, които могат и да са погрешни. Това ни отдалечава обаче от крайната цел а именно може да доведе до по-малка степен на публичност и прозрачност. Затова предлагам да се вземе предвид законодателния акт 1387 от 2006 година, да се вземат предвид обосновките и отделните членове, включени в съответния акт. Достъпа до информация е от решаващо значение и не трябва да бъде подлагано на различни тълкования. Публичността трябва да се гарантира в всички случаи и най-вече в изваредните ситуации, особено когато става дума за общественото здраве и за здравето на животните. Само по такъв начин може да се запази принципът, свързан с превенцията. Във връзка с състава на управителния съвет на ЕФСА. Трябва да има хармонизиране на правилата с други, правилата, които се отнасят до другите агенции. Държавите членки трябва да имат по-засилено участие. За да се гарантира по-широкия диалог, комисията и парламента също трябва да бъдат представени. Тези членове, които имат право на глас, трябва да бъдат излъчвани и от гражданското общество. Те трябва да представляват промишлеността и потребителските организации. В становището ми съм посочила, че Европейския парламент трябва да бъде представен от двама членове и трябва да има представители а, от средите на гражданското общество, вместо четирима те да са петима. Освен това, трябва да се излъчват и експерти за отделните научни съвети. По този начин ще бъдат а, обхванати и държавите членки. В моя доклад се посочва, че при подбора на експертите трябва да участват не само държавите членки. Също ЕФСА трябва да участва в подбора на тези експерти, като по този начин ще се засили прозрачността. Разбира се, държавите членки трябва да излучват свои кандидати за експерти, но това не трябва да е в изключителните правомощи на държавите членки. Трябва да се избягва и конфликтът на интереси. Има и нов член който включва в себе си общите научни становища, като тук говорим за информация от административен характер. Проучванията не трябва да са част от тези научни съвети, общи съвети, само по този начин може да се избегнат някакви недоразумения. служители, които са съветници на предприятията, няма да имат възможност да участват във въпросните съвети и консултантски кръгове. Като информацията, която се обсъжда, трябва да бъде публично достъпна. Относно регистрите, трябва да може да се проверява информация за това дали е а, дали, се, дали е необходимо да се а, включват а, дадените проучвания в а, регистъра. Тези проучвания, които не са от полза, няма да бъдат взети предвид. Трябва да се запълнят всякакви пробойни в а, тази връзка. На следващо място проучвания с цел повторна проверка. Когато съществуват нови доказателства, трябва да се даде възможност на комисията да да извърши ново проучване по дадената тема. Има много дискусии, които предстоят да бъдат проведени с представителите на заинтересованите страни. От тези, които бяха проведени до сега с ЕФСА, стана дума, че не могат да бъдат извършвани всички проучвания с цел разясняване на отделните въпроси. Така или иначе, средствата за проучванията не могат да, да дойдат изцяло от промишлеността и за това ще трябва да се бръкне в джоба на данакоплаците, нещо, което ме смути. Има и нови правила за прозрачността и за комуникацията. Като те се отнасят и до управлението на риска. ЕФСА трябва да разполага с разумен график и информация трябва да се предоставя възможно най-рано. Информацията за допускането до пазара трябва да бъде предоставяна на време, така че да се предотврати оценката на риска да не може да бъде извършена надлежно. Относно бюджета, ЕФС ще се натовари с допълнителни задачи, необходим е допълнителен персонал и допълнителни средства, разбира се. Предстоят преговори по бюджета, но трябва да кажа, че без увеличаване на средствата тези промени няма да бъдат възможни. И накрая ще кажа, че разполагаме с предложение, което разполага много добри аспекти. Аз съм готова да ги обсъдя с вас, да ги променя и да ги подобря. С нетърпение очаквам вашите изменения. Очаквам и с нетърпение работата ми с докладчиците в Сянка. Пан Посо Богович. <coughs> Господин Бобович. Здравейте. And... Колегата Шпирк е докладчик, докладчик в Сянка и не може да е тук, защото гласува в комисията по рибно стопанство и ме помоли да представя становището и благодаря на госпожа Каденбах и на е СИД за това, че оказа съдействие по изготвянето на това становище. Радвам се, че комисията е направила законодателно предложение. Публикувана е много информация, но нещата не са доведени до край е все една от европейските агенции и е необходимо да се има предвид, че е установено, че правилата за прозрачност на ЕФСА трябва да бъдат преработени. Трудно е да се намират експерти последно време за научните съвети. Предложението на комисията ще създаде обаче допълнителни проблеми, няма да може да разреши съществуващите. Така, това вече го споменах през юли. Публикуването на консултациите, съкръщаването на сроковете и липсата на оценка не се отразява добре върху качеството на законодателството липсва оценка на риска и това няма обяснение. Първо, ще кажа, че съм възмутена от този факт, защото има потенциални рискове за конкурентоспособността и за иновациите. Също ще има негативно въздействие върху заявителите. Трябва да се ам, черпи да се черпят идеите и да се черпят нови идеи от съществуващия опит в някои държавите членки. Не може да се използват само патенти а, при повишаване качеството на храните и опазването на техния състав. Не трябва да се предприемат мерки, които ще подложат на обществен натиск ЕФСА. Съществуват рискове, свързани с хранителните продукти, ако ЕФСА трябва да извършва проучвания по отделните заявления. Прозрачността не трябва да е ексанте, може да е експост. Обществения интерес има първостепенно значение и а, не трябва да се публикуват проучването изцяло, без да е публикувано самото научно становище. не трябва да се дава възможност за облагодетелстване на оператори от трети страни. Някои от измененията на докладчика са свързани с независимостта на научните становища и проучвания. Държавите членки ще могат да излъчват, да излъчват кандидати, експерти, но това не трябва да има задушелен характер, за да няма политическа намеса. ЕФСА трябва да изготви списък с експерти от възможно най-много държави членки и тяхното назначаване трябва да е възоснова на такъв списък. ЕФСА трябва да действа независимо и прозрачно. Важно е да бъдат а, включени на заинтересованите страни в управителния съвет на ЕФСА, така както е в ЕХА и в ЕМА в момента. Като се Имам предвид от широката гама продукти е необходимо да се включват, да се включат и двама представители на промишлеността, включително и експерти в областта на ГМО и хранителните добавки трябва да се вземат правит и предложенията на здравните организации, потребителските организации, организациите по аквакултурата и така нататък. Има и проекто предложение на Комисията по рибно стопанство. Необходимо е да има допълнителен представител на промишлеността, за да се балансира състава на управителния съвет и ще се спра на изменение 17, където се включват служители в хранително-вкусовата верига. Има параграф първи, който също е, е също взима предвид това. Предложение по-нататък, изменения 29 и 32, там където да има задължителни проучвания, това не винаги трябва да е така, понякога трябва да се вземат предвид емпиричните данни. Разбирам, че е трудно да съкретите текста, който ви е даден от някой друг, но ние нямаме много време. Well, all... Благодаря. Най-напред искам да благодаря на докладчика за изготвянето на това становище. Подкрепям голяма степен основната цел да се подобри прозрачността в процедурата за оценка на риска и най-вече да се подсили доверието на гражданите към работата на ЕФСА. Системата за оценка на риска в Европейския съюз е ефикасна и не защитава от евентуални рискове, но дали тя е годна за извършването на това в бъдеще. Може да се подобри доверието на гражданите чрез по-добро комуникиране по въпросите на риска но е необходимо да има повече прозрачност, като същевременно се отчита конфиденциалната бизнес информация. Ранното разкриване на информация, която се подава от кандидата за одобряване на активно вещество, трябва да бъде защитена. Фармацевтичният сектор може да ни даде пример, тъй като те са взели решението да предоставят информация за клиничните изследвания. Европейската агенция по лекарствата има доклад за изпълнението по оценката на конфиденциалността. Мисля, че това може да ни даде добър пример как да процедираме. Аз ще представя в този смисъл някои изменения и очаквам да работим съвместно и по-нататък по това досия. Благодаря господин Хуйтема. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожа Каленбах за отличната и работа, за отличния доклад. Това е важно досие. Защо? ЕФСА е изключително важна институция. Това е очевидно. Понякога, когато не ни харесва резултата, считаме, че те са някаква тъмна сила, но имайте предвид, че ние имаме най- сигурната система за безопасност на храните в света, благодарение именно на ЕФСА. Трябва да имаме предвид не само технологичните, но и екологичните иновации, например намирането на а, альтернативи за използваните сега фитосанитарни вещества. Аз съм за това да се укрепи позицията на ЕФСА, да има доверие към нея, тя да бъде референтна точка. Тя трябва да разполага с нужните ресурси, за да прави оценка на иновациите, на нови сфери, които възникват е по-бързо. Ние трябва да излезем с нови мерки, които обаче не трябва да са само за замазване на очите. Те може да изглеждат като някакви мерки, които обаче да не са особено ефикасни. Необходимо е също да се намери баланс между прозрачността и защитата на интелектуалната собственост, защото иначе бизнеса няма да прави иновации, защото ще е с мнението, че ще се отхвърлят техните предложения за иновации или пък, че ще бъдат оповестени преждевременно. Ние трябва да дадем възможност ЕФСА да бъде институция с по-голямо обществено доверие. Госпожа Скот Като Благодаря за работата ви, госпожо Каденбак. Някои от вашите предложения могат да се приемат от нас. Създаването на обществен регистр е едно от големите предимства на предложението на комисията. На комисията. Имаме сериозни а, въпросителни относно достъпа до информация. Това е досие с сериозни последици, Обществеността очаква от нас да сложим край на тази безкрайна сага, да се осъществява оценка на риска по един прозрачен и цялостен начин. Така ще се възстанови доверието към публичните институции. Някои от предложенията на комисията подкопават правото на трети страни на информация по конвенцията от Орхус. Освен това, трябва да създадат възможности индустрията също да защитава своето право на неоповестяване на някои данни. за да се избегне поставянето под риск на економически бизнес интереси член 93 от Закона за храните позволява някои видове информация да се считат за поверителни, но не, не знаем по какъв начин тук може да се вмести и въпроса за обществения интерес. Групата на зелените се радваме, че някои от най-вредните части в текста, свързани с защитата на търговските интереси, сега са отслабени благодарение на вашата работа, госпожа Каденбах. Поверителността не трябва да създава основания за по-малко прозрачност. Господин Зуло има думата. Благодаря. Благодаря и на докладчицата. В тази зала често говорим за ЕФСА, агенцията, която трябва да гарантира сигурността на продуктите. Е, винаги говорим, макар че Знам, че е важна тази агенция. Говорим най-вече за нейните проблеми. Конфликт на интереси, независимост, економически ресурси, липса на щатен състав, което не позволява нормална работа, прозрачност на изследванията, как се провеждат и така. Днес искам да говоря за друг аспект, който може би не е негативен, а просто ограничителен, ако искаме да гледаме към бъдеще бъдеще, свързано с новаторството. Новаторство в полза на гражданите. Става дума за начините за правене на изследвания и познанията на съставите от експерти. Получих различни сигнали от малки и средни предприятия, които се занимават с продукти а, от натурален характер, които се оплакват а, от подхода на експертите и казват, че не е адекватен, тъй като Става дума за точни изследвания, а подходът, който се използва, е синтез, химически синтез, което пък води до противоречие. Резултатите на тези предприятия не са такива, каквито очакват панелите от експерти. Това създава забавяне и неразбирания. Не, не, за да се преодолеят тези трудности, смятам, че трябва да има диалог между ЕФСА и предприятията. Превентивен диалог, за да може да се видят критичните моменти преди да се правят проучванията. И методологията, познанията на експертите трябва да бъдат е, такива, че да отговарят на проучванията, които се правят. Благодаря. Thank you mniej czasu. W tej chwili po jednej minucie. Благодаря ви. Госпожа Петер има думата за една минута. Благодаря ви, господин председателю. Приветствам това становище. Според мен обаче в него липсват няколко неща. Има само 9 точки, а има въпроси, по които Европейския парламент е отправил искания многократно. Беше споменат въпроса за страната на происход на пчелния мед. Аз съм направил предложение за изменение това е нещо от изключителна важност за хората, които работят в сектора. За съжаление обаче, комисията не отчети това искане. Мисля, че всеки продукт трябва да има индикация за происхода му и комисията трябва да положи усилия да включи този въпрос в предложението си. Също за проследимостта на някои продукти, местни продукти, е необходимо да се посочи и кланицата, откъдето идва. Да, очевидно въпросите, свързани с прозрачността, е изключително важен. Необходимо е да се справят правилата еднообразно. Комисията трябва също да посочва ГМО продуктите, които се внасят, но в 22 точка се предвижда да се дадат пълни правонощия на Европейския комис... съюз. Вие говорите за информация, но какво предвижвате за научните изследвания, свързани а, с а, някои а, продукти, които са забранени, както беше скандала с а, глифозата? Господин Капуто. Благодаря, председателю. Искам да поздравя колегата Коденбах за отличното становище. Инициативата на комисията е първа стъпка за приближаване на гражданското общество към нормативната система. Както каза и докладчицата, смятам, че е интересно, че комисията не излезе с тази реформа малко по-рано и не ни представи това предложение не се спазиха нормите за по-добро законотворчество, не се направи оценка на въздействие, период за консултации по законодателното предложение или този, всъщност този период бе само 8 седмици, а не трябва да е толкова. Много други проблематични аспекти се видяха в Рефит и недобри подходи на държавите членки в управление на кризите, свързани с хранителната сигурност. Има два проблема, които са изключително важни, в които които комисията не засяга, е в октомври, когато изслушвахме колеги по тази тема, ги споменах. Други публични органи се обръщат към тях и на второ място няма достатъчно ресурси в ЕФСА за независими изследвания. Uh, mentioned... Беше спомената думата иновация от господин Хуитама. Да, това е изключително важен въпрос. Имаме нужда от нови идеи, които трябва да се изпробват преди да бъдат приложени на практика, но ако се осложнява работата на иноваторите, ако има много високи пречки, прегради, няма да има иновации. Аз не съм голям защитник на европейските институции, на ЕФСА, но винаги има риск. Ако използвате термина риск, няма да прокарате нищо, тъй като всичко съдържа известен риск. Петрола и прочие. Но трябва да преценим дали се струва риска да се изложим на даден риск. Принципа на предпазивостта напълно задушава иновациите. Казва се, не знаем, значи няма да правим нищо. Световното население а, нараства, има нужда от повече храни, необходимо е съжилище. Ние трябва да подобрим работата си и само иновациите могат да помогнат. И за това не трябва да я задушаваме. Щяхме ли да имаме електроенергия днес, а, ако имаше същото отношение към нея, когато е предложена, каквато има сега към някои иновации. Ja, ich glaube, Frau Berichterstatterin Frau Kahn, was ging... Господин Хойслинг, не трябва да сме толкова уфорични, е, когато говорим с комисията. Трябва да сме малко по-здържани, защото сега разполагаме с конкретен текст и трябва да се запитаме дали е, ще бъде влязан напредък или в цифровата сфера дори ще има изоставане. Да, защитата се оценява много високо. Защита на обществото. Ам защита на здравето и така нататък. Трябва нуждите да бъдат ясно очертани и трябва да сме наясно с това, че комисията не се задейства по-рано, по сега изведнъж се забърза, не отговаря на някои въпроси, обаче как ще се преодолее проблема с липсата на независими експерти в управителния съвет на ЕФС. Трябва да заложим международни стандарти, така че да няма изнасяне на производството в трети страни. Това са все въпроси, които не са ясно отразени в предложението. Um, uh, Господин Фланиган, аз ще бъда кратък. Много от нещата вече бяха казани. Може ли до комисията да обясни каква е а, целта а, тук да присъстват депутати? След като вие а, вършите цялата работа, защо не изчакате становището? Тъй като много от нещата са свързани с общественото доверие. И ако техните избраници, депутатите, не правят проверка за това, че всичко е наред, няма да допринесе много за доверието. Тоест, създаден проблем с доверието и има доста конспиративни теории. Благодаря. С това приключваме с желащите да се изкажат. Сега ще дам думата на представителя на Европейската комисия, директора на Генерална дирекция Санте, госпожа Сабине Лихе. Благодаря ви за възможността да изслушам тази дискусия. Искам да благодаря на членовете на комисията Агри за вашия ангажимент да обсъдят е, това предложение на комисията. Комисията все още се надява, че благодарение на активното участие и благодарение на проекто доклада на вашата комисия има възможност е, предложението да бъде прието по време на настоящия парламентарен мандат. Защо е направено това предложение? Целта ни е да укрепим системата на храните в Европейския съюз. Ние направихме оценка на пригодността на всички законодателни актове, свързани с храните. И според нас нещата се развиват добре. Ние смятаме да се подобри прозрачността. Имаме амбиции в това отношение. Ние осъзнаваме, че обществеността има изисквания за повече прозрачност, най-вече по процедурата за оценка на риска. Освен това, осъзнаваме, че е необходимо да гарантираме дългосрочната устойчивост на системата в контекста на дейността на ЕФСА. Повече прозрачност в оценката на риска допринася за легитимността на ЕФСА в нейната дейност, допринася също за изграждане на доверие към дейността на ЕФСА. Освен това, ЕФСА става по... има повече изисквания към нея за отчетност пред гражданите. Също проактивно разкриване на информация за всички изследвания, както и свързани с е, издаването на разрешителни и оценката на риска. Това е в основата на предложението. Мнозина от вас в дискусията споменаха за евентуален конфликт между целта за прозрачност и закрилата на иновациите. Искам ясно да подчертая, че това предложение цели да се защити основателна конфиденциална информация, отчита също и правата на обществеността, включително по конвенцията от Оркус. Тук е необходимо да се изяснят малко нещата, но а, искам да подчертая още а, сега, че не се а, подкопава конвенцията по никакъв начин, нито пък а, а, им, а, правата на интелектуална собственост а, и изискванията за а, защита на а, информацията, свързана с тях. Това се отнася а, и до а, законодателството на Европейския съюз по храните. Също консултации с обществеността по различни проучвания е предвидено. Има система за нотификация за тези проучвания и е, ЕФСА може да направи нужната проверка по всички аспекти на даден продукт. Също може да се предоставят консултации на бизнеса относно изискванията към тях, най-вече към малките и средни предприятия, за да могат те да бъдат подкрепени в подаването на молби за издаване на разрешителни. Ние бихме искали да отидем още по-далеч и да гарантираме, че ЕФСА ще има достъп до съответните научни изследвания. Затова в предложението е предвидено изрично комисията да поиска в изключителни случаи тези проучвания за верификация. Това е в допълнение към инструментариума, с който разполага ЕФСА за управление на риска. Обхватът на този аспект според нас е достатъчно широк, за да може да се извършват смислени проучвания от страна на комисията, за да се запълнят съществуващите празнини. Всички тези мерки целят да се подобри обществения контрол. Това е основната цел да се подобри доверието на обществеността относно оценките на риска в Европейския съюз. Като много важен аспект се откроява също създаването на основа за една много силна стратегия за комуникация по отношение на риска. Тук е необходимо да има подобряване. Затова в предложението на комисията са заложени основите това да стане научните панели и техния състав. Това е въпрос, който също беше споменат тук и е в интерес на това ЕФСА да има пълен достъп до най-добрите експерти. И ако не запазим това за в бъдеще, ще възникне проблем. По време на оценката за пригодността на законодателството, това беше отчетено като потребност. Разбира се, необходими са ресурси за всичко това, необходими са финансови средства, необходими са човешки ресурси. Ние сме също посочили колко ще струва всичко. Освен това, искам накратко да отговоря на критиките и на забележките, защо не е направена пълна оценка на въздействието. Включително и по водлото регулиране. Това е резултат от една важна дейност, свързана с оценка на пригодността на законодателството в областта на храните. Тук сме се консултирали на широко с заинтересованите страни, събрали сме доказателства благодарение на тези консултации. Имаше семинари и прочее, и прочее. На този етап беше извършена много детална консултация по предложението и по основните въпроси, които са заложени в него. Както вече казах и по-рано, стимулите за иновации остават в голяма степен на такива, каквито бяха, тъй като се счита, че трябва да продължим да защитаваме конфиденциалната информация, но и че това няма да има вреден ефект върху определени сектори и компании. Относно медикаментите, има прецедент действително в европейския контекст. Има една цялостна политика, която е свързана с проактивно подаване на данни, прозрачност, която се прилага от Европейската агенция по лекарствата. Неодавна беше е, изнесен доклад по този въпрос и, и там се посочва, че има много добра, добри отзиви от страна на бизнеса. И това не засяга стимулите за иновиране. Основните елементи на предложението на комисията ще доведат до желания резултат и ние очакваме да продължим дискусиите с вас, с Европейския парламент и с съвета, за да може бързо да се приеме този законодателен акт. Благодаря ви много. Благодаря на госпожа Каденбах е, за отличния доклад и за конструктивните ам, дискусии днес. Благодаря. 4 септември, крайен срок за изменение. Госпожо Каденбах, заповядайте. Съвсем накратко благодаря за коментарите на всички колеги. Надявам се че ще изпратите вашите изменения и се радвам, че ще проведем допълнителни дискусии с докладчиците в Сянка. Пункт Пункт 12. и I, Преминаваме към 12-та точка и 13-та точка. Заедно ще ги разгледаме. Програмата Хоризонт Европа. Госпожа Катайнен е докладчик. Както знаете, напредъкът, новаторството, новите технологии са изключително важни топки. Имаме осма рамкова програма сега. Хоризонт Европа ще е следващата. 94 милиарда са заделени за тази програма – по втори стълб. Конкурентоспособност е стълба. 10 милиарда евро се предвиждат за пети кластър храни и природни ресурси. Става дума за земеделски изследвания. 3,8 милиарда евро е бюджета, който ще се управлява от Генерална дирекция Агри. Това е много важна сфера. Итра е водеща. Итре е против. Разделянето на тези 10 милиарда и част от тях да отидат за храни и природни ресурси. Ще предприемем стъпки тази посока. Е, те политики rolnej на 2020. Изключително важна е темата за общата земеделска политика. Става дума за периода от 20 до 27 година. Имаме нужда от повече средства за новаторство и за научно-изследователска дейност. За да има напредък,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 kasvattaminen on erittäin positiivinen. Става дума за научно-изследователска дейност и това показва, че имаме нужда от земеделско развитие, за да се справим с предизвикателствата. Особено, що се отнася основните сектори. Хоризонт Европа е много важен елемент за насърчаване на нови възможности. Това, тази програма трябва да се използва като инструмент, за да се намерят решения и да се справим с предизвикателства като климатичните изменения. Това създава много проблеми в земеделския сектор – 10 милиарда евро са средствата за кластър 5. Те са нужни и за да се намерят решение, да се отговори на целите за устойчиво развитие, като втора цел, която е свързана с премахването на глада. 10 милиарда, както казах, е сумата, има увеличение, но пропорционално делът за земеделие трябва да бъде запазен. И той трябва да нараства, ако бюджета се увеличи. Смятам, че нашата комисия може да излезе с много важен принос по този пети клъстър. Имаме 10 милиарда за земеделския сектор. Но не знаем, всъщност знаем, че Трябва да гарантираме финансиране за нашия сектор. Това послание трябва да бъде изпратено на ИТРЕ и трябва да кажем, че няма да приемем бюджетното съкръщение, което те налагат. Нашата комисия може да даде много съдържание по пети кластър. Става дума за храна или храни и природни ресурси. Искаме се думата за меделие да бъде добавена сред тези две думи, т.е. в заглавието. Комисията по земеделие е мястото, където да се обсъждат тези въпроси, но трябва да не забравяме и общите елементи. Нито един клъстър не е ограничен сам по себе си. Той може да окаже въздействие върху други особено ако погледнем биокръговата економика. Този въпрос е важен и трябва да бъде взет предвид. Като погледнем седемте елемента на пети кластър, искам да посоча нещо конкретно. Четвърти елемент се занимава с вътрешните водни пътища. Всъщност с водните пътища, а вътрешните такива са пропуснати. Много е важно те да присъстват, тъй като те са част от екосистемата и изобщо от водните пътища. Важно е че лесовътството е включено. Това е отличен пример за биокръговата економика. Elmien synergiat tulee huomioida, tulee taata se, ако погледнем многогодишното планиране, при него трябва да се направи така, че програмата Хоризонт Европа да се изпълни ефикасно, особено имайки предвид пети клъстър. Целите на ОСП трябва да бъдат включени там. Също така, нужна е синергия между ОСП и Хоризонт Европа. Не трябва да има конфликти, така че бюджетите са отделни. Исках накрая да кажа няколко думи за мисиите. Нямаме подробна информация. Иска ми се Европейската комисия да ни даде допълнителна информация по процедурата. Но бих предложила мисията да се нарича постигане на а, целите ни. Тази цел може да бъде постигната. Euroopan tulee löytää vaihtoehtoisia tapoja tuottaa ruokaa kestävästi. Трябва да се намерят альтернативни пътища, да се избере, да се има устойчиво използване. Ключовият елемент е намаляването и ограничаването на отпадъци от индустриално производство. Това са основните ми коментари. Искам да чуя това, което ще кажат колегите. Dziękuję pani poseł. Przechodzimy do wypowiedzi pani Пан посел Pan poseł Bogowicz. Thank you. Uh, my Netherlands colleagues. Колегите от Нидерландия, от моята партия, не мога да бъда тук и се изказвам от името на Том Ванден Кинделаре, който е докладчик сянка по този доклад. Ще изчета неговия текст. Той е по-кратък, господин председател, по-бързо ще минат нещата. Уважаеми колеги, Приветствам предложението на Европейската комисия за програма Хоризонт. Подобно на докладчика съм убеден, че е нужно новаторство. Това ще помогне за насърчаване на конкурентоспособността на Европейския съюз и ще ни помогне да постигнем целите, зададени в целите за устойчиво, устойчиво развитие на ОНЕ. Тези цели сега са свързани с предложенията по ОСП, най-вероятно ще бъдат измерени с съответни индикатори от комисията. За да направим така, че високото производство, както и целите ни за устойчиво развитие се постигнат, ще е нужно създаване на нови технологии, както и подкрепа за нови технологии. Подкрепям предложението на докладчика да се добави думата земеделие към заглавието на пети кластър храна и природни ресурси. Трябва да, бъдат, да бъде променено това заглавие, тъй като храната идва от земеделска дейност. Искам ми се да се заложат високи цели за околната среда. Това е така. Но е нужно е да се вземе предвид цел за устойчиво развитие едно. Е, тя е и с кореняване на бедността. Тази цел все още не е постигната сред нашите земеделци. Затова е важно да се каже, че новаторството на числователската дейност трябва да са в услуга на нашите фермери и начина им на живот. Проектите за новаторство на изследователска дейност е, не са само успешни, само ако доведат до научни пробиви. Те трябва да подобрят економическото, екологично състояние на устойчивостта на производството на храни. Пани посъл мадам макинтайер. Госпожа Макинтайр. Благодаря. Благодаря на докладчика за работата и по това становище предложението на комисията 10 милиарда евро да бъдат заделени за научно-следователска дейност по клъстера храни и природни ресурси признава значимостта на земеделския сектор, както и големия принос, който той има към постигане на общите цели на политиката. Съгласна съм с това да се включи земеделието в наименованието на този клъстър разчитаме изцяло на нашите фермери за производство на храни, както и за устойчивото опазване на, хр... на почвите, така че земеделието трябва да бъде в наименованието. Има някои основни принципи, върху които почива тази програма Хоризонт. Отлични научно-следователски процеси, отвореност към света и добавена стойност за постигане на максимални потенциални ползи е нужно да има сътрудничество и партньорство. Хоризонт 2020 бе много успешна програма, а за това трябва да продължим настояваме за отлични опит и качество. Публичните научно-изследователски проекти трябва да почиват върху такова високо качество. Фермерите имат нужда до нов... Е, достъп до нови технологии, за да може да произвеждат храни по устойчив начин и за да можем и да нахраним света и да защитим планетата за едните поколения. Нужен е баланс между различните видове научни изследвания, за да има бързо преминаване на новите открития в технологии и търговски продукти. Това са сфери, в които ще подам изменения. Благодаря много. Äh, Благодаря. Изследователските програми са много важни, включително и за нас, зелените. В тази програма обаче всичко е, е посочено в общи стрихи. Е, научно-изследователската програма в областта на замеделието и хранително-вкусовата промишленост е, трябва да бъде по-целенасочено, да има повече земеделски екологични методи, да има повече възможности за научни изследвания. Подробностите ще бъдат заложени в двогодишните програми, там където става дума за подробностите. Парламентът обаче няма никакво въздействие върху тях, ние не сме включени и това е много жалко. Изследователската програма трябва да гарантира за, ам, трябва да гарантира, че ще бъдат извършвани висококачествени научни изследвания. Европейската комисия трябва да се фокусира върху постигането на цели и конкретни резултати. Освен това, когато говорим за екологичните цели, необходимо да има достоверни бази данни и а, обосновани е, информационни източници. Научно-изследователската и развойна дейност е важна за постигането на целите за устойчиво развитие. Европейския съюз е поел задължение в тази насока. В рамките на изследователската програма трябва да видим по какъв начин могат да се постигнат целите свързани с климата, да има чисти водни басейни и да се гарантира справедливо заплащане на нашите земеделски стопани. Как всичко това може да бъде приведено в равновесие, като се вземат предвид и екологичните и економическите реалности. Имаме нужда от, един, от една единна концепция – за да не стане така, че едната цел да е постигната, другата а, не. Необходимо да се извършат проучвания и изследвания в тази връзка и това трябва да бъде отразено точно в програмата. Благодаря на Кристал Ерленд от ЕНП и за това, е, че колегата е отразил земеделието като важен елемент от тази програма. Ние ще подкрепим предложението. Науката трябва да върви ръка за ръка с земеделските стопани и ръка за ръка с хранително-вкусовата промишленост. Заявлението в момента се извършва по много сложен метод и в крайна сметка изминават месеци, докато проектът бъде въобще разгледан, така му ли одобрен. Земеделците трябва да работят съвместно с научните работници, с хранително-вкусовата промишленост, за да се постигат конкретни резултати. Благодаря ви. Господин Дантен. Благодаря, председателю. Искам да се върна на това, което каза колегата, който представляваше нашата група по тази тема. Научно-изследователска дейност е задължителен елемент в момент, в който сме изправени пред нови предизвикателства, като климатичните изменения. Аз ще добавя съмненията на обществото в технологиите в земеделието, които се използват от повече 50 години. И за да минем към този нов етап, ние задължително имаме нужда от научно-изследователски дейност от фундаментален тип, също от приложни научни изследвания, но най-вече имаме нужда от трансфер на технологии. Проектът, който е представен от Европейската комисия, Говори за земеделието, за развитие на селските райони. Говорихме го и тази сутрин, така че в тази посока е насърчаващ. Но в други комисии в този парламент, както и части от е, Европейската комисия, се чуват е, гласове, които казват 10 милиарда са много – нужни са средства, които да отидат за военния бюджет, там те имат нужда от няколко милиарда. И аз мисля, че нашата комисия трябва да строи редиците, защото битката ще бъде много тежка. Ако искаме да трансформираме европейското земеделие, като имаме предвид предизвикателства, трябва да кажем, че има нужда от този бюджет. Той отива и към частни е, предприемачи, но и за научно-изследователска дейност. Има съмнение върху технологиите днес, но може би това се дължи на факта, че публичните научно-изследователски действия не са достатъчно силни и като че ли трябва да ги защитим и тяхната независимост. Благодаря ви. Въпросът за средствата, които отиват за научно-изследователска дейност, всъщност трябва да подкрепи замеделието в бъдеще. Няма да е добре да оставим тази идея, защото замеделието като сектор има нужда от много подкрепа в научно-изследователската сфера, особено, например, химията и така нататък, пазарни изследвания и така нататък. Давам думата Госпожо председател, искам да се изкажа от името на докладчицка в Сянка, колегата Рикардо, който с голямо удоволствие се занимава с тази тема Хоризонт Европа. Както знаете, той цял живот се занимава с следователска дейност в Комисията по земеделие, има тесни връзки с земеделския сектор и всъщност е запознат с конкретиката. Той казва, новаторството в земеделския сектор може да доведе до неоценим принос към земеделието и околната среда. Хоризонт Европа може да даде е, бърз достъп до финансиране на програми е, научно-изследователски тип, които ще изследват и природните ресурси, и храните. Нужен е задълбочен подход на изследвания, за да се вземат предвид и потребностите на фермерите, като се вземат предвид климатичните предизвикателства, пред които сме изправени всички ние. Програмата Хоризонт Европа може да отговори на тези потребности. Използването а, може да даде възможност да постигнат тези две цели. Те са най-вече свързани с устойчивостта. Това може да бъде направено посредством новаторски нови земеделски техники, както и с прецизното земеделие. Задължително е също така да мислим за пилеенето на храни а, или изхвърлянето на храни в цялата верига. Трябва да се обърна огромно внимание на това в бъдеще решенията ще дадат възможност да се борим ефикасно и ефективно срещу прахосничеството на храна и да окажем въздействие върху наличието на храна за хората. Ще можем да намалим по този начин и натиска върху природните ресурси. Що се отнася до финансирането? Трябва да се фокусираме върху напредъка, научно-следователската дейност, която да е от полза на земеделците и това е голямо предизвикателство. Синергията с ОСП трябва да бъде разгледана максимално. Финансовите ограничения на ОСП трябва да бъдат премахнати и да не пречат на земеделските стопани да правят това, което знаят най-добре да правят, а то е да предоставят публична услуга на цялото общество, т.е. да предоставят храна, селско развитие и управление на земите. И в заключение, последно послание, свързано с необходимостта от научни изследвания. Тези научни изследвания трябва да намерят нови решения и за малкото, дребното земеделие, и да има възвръщаемост дългосрочен план. Благодаря ви от негово име. Благодаря. Няма повече желаещи да вземат думата. Сега можем да дадем думата на представителя на комисията. Моля, имате думата. Okay. Thank you. Uh... Благодаря. Благодаря на комисията Агри и на госпожа Катанен за изготвени от нея доклад. Като цяло смят... смятам, че можем да приветстваме вашето предложение и направените от вас коментари. Трябва да се внесе яснота по отношение на водните ресурси, морските ресурси. И смятам, че ще сме в състояние да изясним и тези въпроси. Има и други теми, които трябва да дообмислим, да дообсъдим. Има и други аспекти, които може да не сме взели предвид, а са важни. Повечето от измененията отразяват заложеното в доклада. Проблемът е много точен и ам, трябва да бъде описан такъв какъвто е. Има и специфични приоритети, свързани с научните изследвания по различните програми. Комисията е предложила да бъдат очертани бъдещи мисии и партньорства. Това ще бъде направено в рамките на друг процес. Замеделието е много важно. Това беше споменато тук. Значението на климатичните изменения, екологичните проблеми също бяха споменати. Ние трябва да се опитаме да вземем не само производствената страна, но да вземем предвид и екологичните аспекти ам, и производството на храни и първичното производство, разбира се. Има нови развития, свързани с а, намаляване разхищаването на храни, нови развития, свързани с а, биоекономиката. В а, този пакет могат да бъдат включени много неща. Ние решихме обаче да представим краткия вариант – Земеделието е много важно, както вече казах, и можем да редактираме заглавието, но така ли, че искаме текстът да е кратък и не можем да допуснем заглавието да е пет реда, това ще е контрапродуктивно. Не оценяваме вашия принос, ще разгледаме вашите предложения много внимателно. Оценяваме и вашата подкрепа, която изразихте по отношение на нашето предложение и за кластера. Трансформирането на економиката почива на природните ресурси. Това е, се отнася и до измененията в климата, енергията, околната среда. Необходимо е да се вземат предвид инвестициите, иновациите и изследванията, за да се търсят решения, свързани с трансформирането на самата система. Благодаря ви още веднъж за вашия принос. W Благодаря. Сега докладчикът, госпожа Катайнен. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Благодаря ви за вашите ценни мнения и предложения. Благодаря за това, че предложихте вашите гледни точки. Моето предложение също е свързано с включването на думата земеделие в заглавието. Радвам, ще се радвам, ако комисията го вземе предвид. Всичко трябва да бъде оценено, разбира се, и критериите трябва да са такива, че да бъдат измерими, най-вече когато говорим за измененията в климата. Отделните земеделски стопани трябва да могат да се облагодетелстват от програмата и също ползите да са осезаеми и при производството на храни. Имаше предложения за, пред... за обхващане на всички държави, членки, предприятия в тях, институти и така нататък. Ние се надяваме, че нашият председател ще е в състояние да отстоява нашата позиция, за да могат да бъдат запазени тези 10 милиарда. Смятам, че не винаги разбираме с какви широкообхватни теми се занимаваме тук. Говорим тук не само за земеделието, а говорим за продоволствената сигурност, за производството на храни, за здравеопазването, за ам, хуманното отношение към животните, за здравето на растенията, за новите пестициди, за биологичните иновации и така нататък говорим също така и за иновации, които са важни за увеличаването на производството на храни с 70 и дори 100% до 2050 година. Всичко, от което имаме нужда е да имаме нови методи на производство и за това изследванията в тази област са много важни и са необходими. Както и преди съм посочвал, подкрепата за изследванията е една от причините, поради която финансирането по втория стълб намалява. Комисарят Холган спомена, че сега разполагаме с 10 милиарда за научни изследвания. И трябва да сме обединени по този въпрос и да се уверим, че тези средства ще бъдат посветени точно на научните изследвания, като не трябва да се пренебрегва и темата за Брексит. Великобритания винаги е била много активна в областта на научните изследвания. Кралството е сътрудничило по много европейски проекти и дупката, която ще остане след тях, трябва да бъде запълнена по някакъв начин. Може би Обединеното кралство все пак ще продължи да участва в научните изследвания, защото това е от наш общ интерес.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 Ah, sorry. You understand? Da, este important să ne gândim cum facem transferul din cerci... Ok? Mamy jakiś, jakiś problem techniczny. Okay. Musimy chwilę poczekać. Okay. Okay, we can start. Da, domnule președinte, foarte pe scurt, iar, <laughs> again. Da, este foarte important să punem... Господин председателю, много е важно да се подчертае, че научните изследвания трябва да се привеждат на практика до каква степен те могат да доведат до намирането на решение в нашето ежедневие. По какъв начин може да се ам, използват резултати от тези научни изследвания в нашето ежедневие. Дами и господа, по време на заседанието на координаторите говорихме за изслушванията, които ще се състоят в началото на следващата година, в началото на 2019 година. Сигурен съм, че научните изследвания също трябва да присъстват като тема по време на да присъстват като тема при провеждането на някои от изслушванията. Преминаваме към следващата тема. Много е интересно. 14 Проучване относно завършване на вълците и други големи хищници и последици за земеделските стопани и тяхното препитание в селските райони на Европа. Е, вълците и, и другите големи хищници представляват е, голяма заплаха за земеделците и техните животни. Проучването беше поискано от е, политически отдел Б. Проучването, изготвено от господин Джол Диелинъл от норвежкия институт по природни изследвания. Добре дошли! Добре дошъл тук сред нас. По време на посещението ни в Финландия също говорихме по този въпрос. Този въпрос не е актуален само за Северна Финландия. Този въпрос се отнася до други региони, в които има вълци и диви животни. Оно Разбира се, ние се грижим за околната среда, искаме да я опазим, но това означава също така, че понякога трябва да разстроим екологичното равновесие в природата. 20 минути имате на разположение. 20 минути в парламента наистина са много време. На вас може и да не ви се струва така. Господин Барозо на времето говори за бъдещата ни работа продължение 90 минути. Моля, имате думата. Um... Благодаря ви. За мен е чест, че ми давате толкова много време. Това е много сложна тема. Има малко екологични въпроси, които да съставляват такъв, такова огромно предизвикателство, тъй като завръщането на вълците и други големи хищници променя пейзажа, защото се наблюдава в общоевропейски мащаб. Те не са ограничени в няколко квадратни километра, а говорим за мащаби на цял континент, което води до огромни предизвикателства с отчитане на екологичните аспекти и селското стопанство. В доклада ще се спре на състоянието на големите хищници в е, Европа, за състоянието на животните, също как да се защитят те и конфликта е, и интегрирани полити... политики. Преди години нещата изглеждаха доста различно. Тези животни бяха почти унищожени в повечето държави в Централна Европа и други части. Но сега можем да отчетем един огромен успех в европейски мащаб, защото има възстановяване на техните популации за периода 2012-2016, за който се отнася последното обследване. Се говори за около 70 хиляди вълци, между 13 и 14 хиляди са в Европейския съюз. Те се намират е, в всяка от европейск... държавите на Европейския съюз, е, с изключение на Люксембург. Е, дори в Дания има такава популация, нещо немислимо преди години. И те са не в една обща популация, а девет популации. Някои са в добро състояние, други в уязвимо състояние, трети не съставляват интерес. Няма едно общо, една обща популация в Европейския съюз. Същото се отнася и за мечките. Около 17-18 хиляди на континента, между 15-16 хиляди са в Европейския съюз. Те са много по-фрагментирани. Има 10 популации, някои от тях са доста малки, както в френските Пиринеи или в Алпите или централните масиви на Италия. Някои имат 7-8 хиляди и те варират между критично застрашени до такива, които не представляват загрижеността. Що се отнася до евразийските рисове, те са около 8-9 хиляди в цяла Европа, 7-8 хиляди в Европейския съюз, 11 популации някои са в по-малки групи, други в по-големи. Може би не сте запознати с Росомаха. А, те са в Норвегия, а, Финландия и други северни държави. Това е хищник, който представлява сериозна загриженост, що се отнася до неговото запазване. Има две популации които варират между застрашени и уязвими. Включили сме данни от няколко държави от Европейския съюз. Имаме частични данни от Италия, но не можахме да получим данни от Испания, Румъния, България, Польша и Австрия. Не разполагаха с подобни данни. Швеция и Италия предоставяха само частични данни. Предизвикателството беше особено голямо в държавите с федерална структура, тъй като данните там съществуват често на ниво отделни региони, провинции и не се споделя в много случаи. Тук виждате обзор на съскостопанските животни, които са засегнати. В зелено е пропорцията, за която се компенсира за овцете. Най-силно засегнати са именно овцете, в по-малка степен на козите в Гърция, Харватия, Португалия, Финландия. Тук е отразена в оранжево. И това е специален случай, свързан с компенсациите за засегнати елени. Има и други по-слабо засегнати животни. Животновъдството в е, Европа преминава при сериозни промени. Има промяна в популацията на овце. Разпределенето на отглеждането на овце също се е различно. Има намаляване на, на изток. Овцете всъщност се увеличават там, където има най-много хищници. Не се е отчитал конфликта между тези, две видове животни. Около 87 милиона има в Европа. Много от тях са в близост до големи хищници. Данните, които събрахме за компенсациите, които са изплатени, компенсации са предоставени за 21 000 овце в тези държави, с изключение на Польша, Румъния, България, Австрия – 92% от тези загуби се дължат на нападения от вълци. Останалите са от мечки, рисове и други. Ако разширим и включим Норвегия и Швейцария, общия брой на умъртвените животни се удвоява. Нещо, което също е интересно, с загубите, които варират в голяма степен. На графиката тук виждате броя на компенсираните животни и популацията на вълци, рисове и мечки. За вълците в Норвегия и Франция има най-голям конфликт, предизвикан от вълците. 30-40 овце се компенсират за един вълк в тези страни. Има доста държави, които имат минимални загуби. Имат само една-две овце на вълк годишно. И това са държави, които имат значителни популации на вълци. Така че нещата са доста различни в отделните държави. По отношение на мечките, картината е същата. Близо Норвегия и Франция също водят в въздействието. Има други по-малки държави, по-малко засегнати държави. Много от държавите е, имат една овца убита от мечка годишно. Така че виждаме, че конфликта може да бъде много голям или пък, ако видим по-надолу графиката, се вижда, че ситуацията не е толкова драматична. Нещата са още по- различни по отношение на рисовете. Отново Норвегия, Франция, конфликтът е най-голям. В останалите има близо една овца на един рис годишно, която се омъртвява. Полупитомните елени са специален случай. Те са изложени всяка година, тъй като се отглеждат на открито целегодишно и нямат същите възможности за интензивно отглеждане, както при овце, овцевътството. Швеция не компенсира загубите, а плаща за риск, за експозиция, за експозиция на риск. Има около 35-60 хиляди компенсирани случаи на умъртвени елени в Швеция, Норвегия, Финландия, взети заедно. Така че елените са най-силно засегнати в сравнение с други отглеждани животни. Те са изложени и на други климатични предизвикани от промените в клима на проблема, което е свързано с пашата, и други. Има малко възможности да се защитят елените. Трите северни държави са приети, приели свои планове а, с контрол, който а, налагат върху тези случаи и компенсации, които се изплащат. Причината, поради която има сериозни разлики в конфликта между различните държави е по отношение на засегнатите овце, могат да се обяснят с животновъдните системи, които се прилагат. В северните държави овцете всяка година могат свободно да пасат и там няма особен контрол. Именно там има най-големи загуби. Загубите в Норвегия са близо 500 а, пъти повече, отколкото в Швеция, въпреки че двете държави са много близки, що се отнася до пейзажа, до ситуацията им. А, но по-смъртоносни са действията на вълците в Норвегия. Това се дължи на факта, че в Швеция ам, овцете се отглеждат в затворени кошари, докато в Норвегия те се отглеждат свободно на открито и затова има толкова големи сериозни загуби поради нападения от мечки и вълци. Могат да се използват и други възможности за защита, освен а, да има заграждения, да има също електрически огради, да има кучета пазачи, и там, където се прилагат тези методи, може да се намалят загубите в овцевътството. Но има случаи, когато свободно пасат овцете в, на поляни или в планините. Тогава може да се използват кучета пазачи. Това е нещо утвърдено като практика в Юго-Источна Европа. Тези системи все още съществуват и осигуряват много сериозна защита на овцете срещу нападения от вълци и мечки. Но има държави, които са се отказали от тези системи, например Норвегия, в алпийските държави. Връщането на тези трудоемки системи отново е, е голямо предизвикателство. Така че има опит, той все още се прилага, но има структурни, економически и социални трудности за възстановяването на една система, която е толкова трудоемка и която е била изоставена в някои страни. Ние посветихме най-много време в изследването на конфликта между хищници и отглеждани животни е какъв е ефектът от това. Как... Това е економически конфликт, който може да бъде в изразен количествено. Има и конфликт между различните заинтересовани страни. Има между различни, конфликт между различни групи хора. Има доста разлики. В европейския мащаб наблюдаваме малка връзка между размера на економическото въздействие на нападенията от хищници и социално-политическия конфликт. Това, което научихме за конфликтите е, че те отиват много по-далеч от загубите на овце. Има доста противоречиви изявления и позиции, свързани с вълците. Тези конфликти пораждат доста по-дълбоки проблеми, които нямат нищо общо с овце, овцете, с овцевътството. Селските райони са изправени пред доста предизвикателства, когато се възстановяват, идват отново вълците. Това създава допълнителни осложнения отгоре на всички останали, които вече има. И затова вие също наблюдавате, а, че има противоречиви мнения на вашите избиратели, свързани с а, а, вълците, но това не се отнася само до този въпрос, а и много други проблеми, пред които са изправени. Друга дейност, която силно е засегнат, е въпросът за страха. Трябва да се разглежда този конфликт с хищниците в един много по-широк социален контекст, което означава, че трябва да потърсим интегрирани решения. Има три стратегии, които се използват за намаляване на ефекта на вълците върху овцевътството. Първо, защитата на животните, економическа компенсация и контрол – смъртоносен контрол. Може да се прилага, но не, не трябва да бъде основният начин за защита. Първо трябва да се защитят овцете и чак на последно място идва смъртоносния контрол. Не е достатъчно само технически да се разгледа въпроса за защитата на овцете и за компенсирането на животновъдите, но има и, и други аспекти, които разгледахме екологични, социални въпроси, тъй като всичко това е взаимосвързано, тъй като нещата опират до политика, свързана с вълците. Не ни липсва информация, не ни липсват знания, не ни липсва на опит опит, отговорът на повечето от въпросите бяха обсъждани, публикувани отдавна. Европейската комисия също има веб-страница, където може да се намери много информация, свързана с добри практики на различни езици. Има а, за въпроси, свързани с програмата LIFE и съвместното съществуване между хора и хищници, както и много други неща, които може да видите на тази страница на различни езици. Така че със сигурност не липсват знания в тази област. С удоволствие бих отговорил на въпроси. Също сме предоставили доста пространен технически документ, където може да намерите много повече детайли. Много благодаря. Jako pierwsza пани poseł Miller. Започваме дебат. Заповядайте. господин председател, благодаря. Благодаря и на вас за представянето на темата, но аз съм разочарована от проучването, защото нашият подход беше друг. Вие първо описахте какво е състоянието в Европа, назовахте цифри между 12 и 16 хиляди вълци. Знаем, че популацията на вълците се е удвоила през последните години. През 2018 можем да посочим, че броят, се, е броят им се е удвоил. Процесите, свързани с опазване на животните, са важни. Е, можем да се позовем и на директивата за опазването на местообитанията. Но посредством отеглянето на ловците е, много неща се променят. Ще ви дам примери от нашия регион. Ежедневно има нападения на животни от вълци. Имаме в Алпите хиляди защитени биотопи, имаме и разнообразие на флора и фауна като много от техните видове също са защитени, като те се опазват и от говедата, от овцете, но трябва да кажем, че в момента тези видове са сериозно застрашени. Знаем, че са проведени изследвания за това какви ще са ни разходи, какви ще са разходите, ако съответните биотопи бъдат оградени. 12 милиона евро, първоначално плюс 40 милиона евро годишно. Никой не може да предостави тези средства, нито пък замеделието, нито пък тези, които се грижат за съответните площи. Значи, колкото повече опасности съществуват за нашите животни, толкова по-малко се поддържат тези ам, площи и пасища. цялостната ситуация трябва да бъде описана, както и наличието на туристи. Броят им е 13 милиона и те пренощуват в тези региони. Като цяло няма данни по този въпрос, няма факти, няма никакви а, разчети на които можем да се позовем. Имам и конкретен въпрос към вас. Може ли да си представите в някои региони, в които а, да се предвидят а, зони, които да са а, освободени от присъствието на вълци, за да може да се опази природното разнообразие. Благодаря. Много хора са се записали. По една минута всеки. Господин Дантен. Мерси, месье президент. Е, Илья... Благодаря. И два месеца една делегация на Европейския парламент с е, Комисията по околна среда е, участвах и колеги, които са тук около мен. Те бяха във Френските Алпи за да се срещнат животновъди, но най-общо хората от планината. В а, вашето представяне говорихте за въздействие върху земеделието, економическото въздействие, което трябва да се компенсира. Споменахте проблемите е, с туристите. Тази сутрин получих факс, всъщност мейл, от турист, който се оплаква, че не може да ходи из планината заради тези ограждения. И след това има и психологически фактор, който е свързан не само с животновъдите, но е свързан и с семействата и въобще обществото като цяло. Векове е, наред сме се борили срещу вълците. Използвана се отрова през 19 век, тровени са вълците едно време, за да се освободим от тях. Сега да се върне вълка, да бъде пуснат навсякъде, е, когато предишното поколение се е борило срещу него, е утопия, според мен. Кога ще има достатъчно вълци? Дадаха се цифри. Организацията за лов във Франция казва, че има все повече 20, пълци. 20% са си увеличили. След, ако се увеличат повече от 20%, ще бъде неконтролируемо. Контролируемо. Става дума за Алпите тук, но става дума и за други райони, където не могат да се борят с вълците. В предишната си е, длъжност съм виждал много нападения срещу добитък, и то тежък добитък И така, предизвикателството е голямо и мисля, че става дума за една утопия. Трябва да се върнем към реалността. Економическите проблеми, социологическите проблеми. Извинявайте, че говоря толкова дълго. С това посещение, което казах в Алпите преди няколко дни, всъщност имаше деца, които са виждали трупове пред домовете си, защото вълка е дошъл и е убил животно. Има психиатри, меди... медици, които трябва да решават след това такива проблеми. Намерени са трупове, тъй като вълка се е върнал. И детето е видяло всъщност и вълка, и трупа. И така. L'impact que l'attaque de loup peut avoir sur la psychologie des gens. On est en train de vider les... Така или иначе, Хората не искат да ходят по определени места а, заради това. Но пък има и такива, които искат а, да дойдат. Изпратиха ми онзи ден една информация. Говореше се за дървени стени или огради, които да оградат. А, но това е утопия, в крайна сметка. Не може да си оградите. А, малката градина, пък ако е голямо 2 метра стена. Proszę Państwa, trudno mi przerywać tego typu wystąpienia. Ale jest... Благодаря. Вижте, знам, че всеки има истории, искате да се изкажете, но моля ви не повтарите едни и същи аргументи, останалите от вас. Благодаря, господин председателю. Аз трябва да кажа, че не съм научил нещо. Кой знае какво ново от това проучване? Аз произхождам от регион, в който при 4-5 години вълците се върнаха след 100 годишно отсъствие в региона. Живеят хиляди души и региона се посещава от милиони туристи. Къде да се разхождат туристите? Да прескачат оградите или Може да се предвидят кучета, но не всички от тях опазват стадото, някои от тях хапят и хората. Трябва да имаме предвид каква е реалността, когато говорим за проблема с комисията ЕМВИ. Бяхме и в Финландия, и в Савойна, точно преди лятната почивка. Да, прав сте, че пазбищата се поддържат по начина по който винаги са били поддържани. За други методи средства няма. Овцевътството ще замре, защото земеделските стопани ще се откажат от него вследствие на този проблем. Не трябва да говорим само за разходите. Въпреки, че бях изненадан от нашето пътуване до Савойна, че за преките мерки за опасване във Франция се плащат по 70 000 евро на вълк на година. Представете си, ако говорим а, за десетки вълци, а, тогава сумата ще нарасне на милиони. От втория стълб на ОСП се намалява финансирането за такъв тип мерки. Има страх сред хората, които живеят в селските райони. Не говорим само за вълци, рисове, русамахи и такъв вид хищници. Хората нямат желание да живеят рамо до рамо с вълците, нямат желание децата им да се страхуват от тях. искам да знам дали ако тук в местната гора има вълци и мечки, родителите ще ги вземат заедно с тях, когато водят децата си на училище. Трябва да помислим дали опазването, така както се в момента, е оправдано. Мерките от 1992 година нямат вече никакъв смисъл. Законодателната, база, законодателството трябва да се измени и това е нашата работа, господин Бранд. Um, Благодаря. Благодаря за доклада, както и за представянето. Всички в залата знаят, че вчера френският министр на околната среда, господин Юло, подаде своята оставка. Той даде три причини за своята оставка липса на подкрепа и действия, свързани с климатични изменения, липса на подкрепа и действия в сферата на пестицидите, липса на подкрепа и действия, свързани с биологичното многообразие. Той цитира най-вече подкрепата или липсата на такава за връщането на вълците и мечките в горите като причина за подаването на оставката. Просто го казвам това като част от дебата. Обеден съм, че знаете, че има дебат за евентуалното връщане на риса в Североизточна Англия, в мой избирателен район и отново тече дебат в северо Англия и изобщо в Обединеното кралство за връщането на хищници, в случая риса, дивата котка. Може ли да кажем следното? Ако ви кажа връщане на риса, вие какво ще отговорите на хората? Господин Буда. Да, mulțumesc, domnule președinte. Я l-aș întreba pe distinsul vorbitor. Благодаря. Въпросът ми към нашия оратор е защо е успешна историята за това, че се увлечил броя на вълците. Фермерите се оплакват, казват, че това е бедствие. 6500 кафяви мечки имаме. 40% от населението на мечки, популацията, извинете, на кафяви мечки в Европа. Опитахме се една мечка да върнем в друга държава членка и никой не я искаше. Въпросът е какво да направим с такъв тип популация на животни. 2, 3, 5, 6 пъти по-големи от тези, които би трябвало да бъдат популацията. Имаме туристически курорти, които са засегнати, където мечките постоянно присъстват, както каза и колегата Дорфман. Цели стада се унищожават от вълците. Може да използваме електрически огради, но имаме региони, които са на върха на планините. Това е много трудно и не е винаги ефективно и ефикасно. Добре, ще им дадем пари, ще ги компенсираме, 5000 евро или за определен период от време. Но нормално ли е това да плащаме, за да компенсираме, вместо да намалим популацията? Може да се говори и за стерилизация, ако няма други варианти. Но трябва да има обсъждане, иначе просто се едно се подиграваме на фермерите и има цели райони, които се депопулират, т.е. без т.е. хората ги напускат. Делегации, която е посетила Французска Алпа, захвалям колега. Благодаря. Аз също бях в тази делегация, която посети Франция. Благодаря на господин Дантан за организираното посещение и това, че ни даде възможност да се срещнем с фермерите и че видяхме местните, които са изправени пред множество проблеми ежедневно. Чухме много аргументи и нека само да кажа следното сумата, която ще се даде е, за компенсиране на загубите заради вълци, е недостатъчна. Независимо колко средства заделим за тази цел, не може да компенсираме хората, които живеят там, за страха, който а, е, изживяват ежедневно. Трябва да мислим за по-ефективни и ефикасни мерки. Трябва да слушаме местното население. Във френските Алпи местните фермери ми казаха, че за 360 вълка е, има, които са убили 12 000 говеда. 30 милиона евро са били изплатени след това или се изплащат годишно. 200 вълка в Харватия убиват 2046 животни. и са получени 220 000 евро. Огромна разлика в сумите, които са разплатени в, при нас и в други държави. Френските фермери са толкова недоволни, колкото и хърватските, макар че има голяма разлика. И двете групи, и местното население, и всички останали изпитват големи проблеми. Трябва да говорим с компетентния комисар по въпроса. Той трябва да намери решение. Говорим по тази тема за четвърти път тук в парламента. В Нидерландия тук се оказва, че сякаш няма нито един вълк, което е нелепо. Гражданите смятат, че трябва да бъдат прогонени вълците. В противен случай нещата ще излязат извън контрол. Вълците не се съобразяват с никакви граници. Трябва да се предвидят и средства ем, за справяне с проблема. Добре е ем, да се намери някакво решение на проблема, да има, да се предвиди система за интегрирано управление. Всеки път обаче получаваме хубави презентации, а проблема не се решава за хората, които живеят на място и а, страдат от нападението на хищници. Господин Андреев. Благодаря, председателю. Предполагам, че това изследване е в рамките на това, което е било възложено. Но в крайна сметка не мисля, че нашия автор е предизвикал проблемите. Животновъдите не са готови Искам да ви прочета съобщение. Получавам постоянно съобщение. Всяка седмица получавам от отчаяни. Добър ден на всички. Ново нападение на вълк. Това е миналата събота. Убити животни. Тази нощ има и охапани. Пасторализма вече не е възможен. Получено е, е, съобщение тази сутрин. Ново нападение на вълк в Лозер. Един, едно животно убито, другите са се разбягали. Какво е решението да запазим нашите овце? Те са 4000 в нашето село. Какво трябва да направим? Това са хиляди съобщения, които получавам. Мисля, че и колегата Дантан го каза и той получава. Ние сме по територията, виждаме какво се случва. Много е тежко положението. Това, което предлагате вие, не е адаптирано. Не мисля, че така ще се реши проблема. Мога да говоря и за мечките сега. На 200 метра имаше нападение на мечка. Това не е дребна тема не отговаряме на исканията на животновъдите. Не може да съжителстват хищниците с животновътството. Трябва да се промени начина по който се съжителстват вълци, мечки с а, а, тези овце или добитък. Нужно е да се преразгледа директивата за местообитанията и да се вземат предвид новите елементи, които възникнаха Нужно е имплицитно да се направи, също да се даде възможност на хората да стрелят, отбранявайки се. ще организирам едно събитие, господин председател. Всички от вас, които искат, могат да дойдат да чуят какво мислят хората и колко са отчаяни. Благодаря. Апостол Флоренц. Ja, verehrter Herr аз съм тук като гост в тази комисия и се надявам да получа помощ от ваша страна. Много неща сме чували за вълците. <clears throat> Тук срещу вас седят хора, които взимат решение. По какъв начин вие ще спомогнете за взимането на това решение, свързано с вълците? Виждам тук и брошурата, която сте представили. Всички сме наясно с проблема между вълците и овците. Хората на място ежедневно се сблъскват с а, трудности. Ако Да речем една овца се отдели от стадото само за една нощ и пастиране я прибере, то тогава му се отнема разрешителното. Знам, че целите се определят на национално ниво, но това не е достатъчно. Съмнявам се обаче, че може да има съвместно съществуване между замеделските стопани и вълците. Трябва да имаме области, сега да не се изплашите, трябва да има области, в които да има квалифициран надзор и да може и да се стреля понякога. Когато някой чуе, че се стреля по вълци, медиите веднага гръмват но ние трябва да можем да защитим нашите деца и е, овчарите от е, вълците. Благодаря, господин Хауслинг. Ja, dass das eine emotionale Debatte wird, war ja klar. Дебатът е емоционален, това се и очакваше, но така няма как да напреднем. Трябва да знаем къде са границите. Вие казахте, че популацията на вълци се е увеличила и ако не се предприеме нищо, ще стане още по-лошо. Има вълци вече, които са забелязани в региона на Хамбург. Трябва да говорим по този въпрос до каква степен ще е, дадем предимство на тези хищници, до кога ще ги щадим. Трябва да видим а, как а, ще се обсъжда този въпрос. Ако вълците забележат, че никой не стреля по тях, никой не ги а, гони, е, какво ще е поведението им тогава? Има вълци в Германия, в региони, в които са получавали храна и са стигнали до населените места. И в такива случаи не можем да говорим за опазването на дивите животни. Трябва да се постави някакъв прак да има някакъв предел, когато говорим за опазването на вълците и мечките. В противен случай нещата няма да функционира в дългосрочен план. Имаме проблеми и с туризма, най-вече в а, Алпите. Не е много приятно туристите да са изправени пред а, високи огради, които не могат а, да преодолеят хубаво да се очертаят границите. Тук съм съгласен с останалите колеги. Дискусията за вълците и мечките ни отклонява от друг проблем. 95% от tatsächlich irgendwann auch mal von Wissenschaftlern beschrieben kriegen, wo sind denn Grenzen und wo können wir die auch ziehen. Vielen Dank. Pan poseł Flanagan. Well, you said if it was already asked. Господин Фланаган, казахте да не пиляя време. Въпросите ми бяха вече зададени. Пан посел Богович. Uh, thank you. Господин Богович. I'm from Slovenia and is... Аз съм словенец. Имаме мечки, имаме вълци, имаме рисове. Увеличава се тяхната популация – това е проблем. Това води до конфликти в обществото. Първо между фермерите и всички други. След това конфликти с НПО и тяхната роля, заради тяхното влияние. Не е лесно да се контролира популацията. Ловците имат проблем също с НПО и с фермерите. Нужно е да се каже ясно какво трябва да е нивото на популацията и контрола. Какво се случи в нашата страна, тъй като имаме все повече вълци, хората вече не използват пазбищата и границите между пазбищата и гората вече са все по-близо до, до, до селищата. Проблема преди бе типичен за някои части от Словения, сега вече е типичен за цялата страна в Словения, имахме в Любляна дори мечка. Имаше ловци, които се опитаха да уловят. Хората от градските зони най-накрая видяха, що е то мечка. Благодаря. Забрах ви да благодаря на господин Фланаган. Благодаря ви, господин Фланаган. Господин Никълсън. Благодаря, председателю. Преди няколко години с господин Дантен и с един друг колеги бяхме също на посещение с земеделската комисия – когато отида в друг регион, винаги срещам трудности. Ние имаме много проблеми в Северна Ирландия. Сега вълци нямаме. Това, слава богу, има проблем, който при нас не съществува. Най-големият проблем са язовците при нас, както и разпространението на болести. Но го разбрах проблема на фермерите, когато бях в тези региони. И ето това човек научава, когато отида от един регион в друг. И слушах с голям интерес вашето представяне. И хубаво, е, че толкова много хора ви слушаха, което показва интереса към темата. Говорихте за огради. Когато бях в Савуар, това не виждаш, че това не е проблем. Да, в низините може, но високо в планините това не е възможно. Не е реално, няма как да стане. Трябва да се разгледат а, други варианти. Проблема при нас е, че има кучета, които нападат овцете. Не знам някой от вас дали е виждал убита овца от а, а, куче. Трябва да кажа, че това е ужасяващо за всички. И то е сходно на това да бъде убита от вълк. Просто виждате животно, което е разкъсано. Ние имаме доста такива проблеми. Кучета, нападащи овце. Ужасяваща е гледката. Няма лесни решения. Имате ли други предложения отвъд оградите? Карл Хайнц чух. Той излезе с добри идеи. Не може ли да има избиване? Т.е. да има избиване на животни до определена бройка. Никой не иска да говори за това, но трябва да погледнем реалистично. Ако само седим и говорим, стане след заседание. Бяхме в Савуара преди 3-4 години и пък продължаваме да говорим за това. Фермерите живеят това е ежедневно. Трябва да бъде решен проблема на европейско ниво, защото е много емоци... емоционален. Госпожа Милио, заповядайте. Благодаря. Благодаря за представеното от вас изследване. Имам сходни въпроси като тези зададени от колегите. Има проблеми и в Берлин с вълците, въпреки че всички смятат, че Берлин е голям град. Има места, където се провеждат учения, там има много животни, и там вълците се чувстват много добре. Гражданите на място казват, че ако животните останат на тези тренировъчни площадки, няма никакъв проблем, но това не е така. Разпространението на вълците се отразява и на туризма и то негативно какво ще се случи, когато вълците напуснат отдалечените региони и се придвижват към населените места. Не можем да допускаме и в бъдеще вълците да убиват овце. Имаме план за управление оградите стават все по-високи, плащат се компенсации, но вълците скачат през оградите, колкото и да са високи те. Отглеждат се допълнително кучета, развъжат се специални породи, но ам, трябва да се има предвид, че и населението е доста изплашено и кога ще се направи нещо по въпроса, кога на популация е толкова укрепнала вече, за да може да се възпроизвежда сама и кога може да се предприемат мерки за регулирането на популацията. Е, Господин Ропе. Благодаря. Има и при нас земеделски стопани, които стават жертва на такива нападения. Разбира се, те са подложни на стрес, дава се компенсати... компенсаторно плащане, но то не може да замени загубата. Трябва да търсим други решения. Трябва да бъдат в безопасност овцете – както и вълците, защото ако вълк напада, защото е гладен, той няма как да не нападне. Трябва да търсим альтернативни източници за храна на вълците, да направим нещо друго. Надявам се науката да ни помогне в този случай и да даде възможност на хората да прилагат превентивни мерки, които ще дадат възможност да се защити добитъка. Вълците нападат и кучета понякога. И тогава хората се шокират още повече. Особено когато кучето, което ползваш, Чарското куче бъде нападнато. Това е въпросът ми. Благодаря, господин председател. Връщането на вълците е въпрос, който се обсъжда много често на политическо ниво различни аргументи чухме. Дискусията е важна, разбира се. Вълкът е важна част от нашата природа. За съжаление, вълкът е застрашен от изчезване, тъй като е, изчезват неговите местообитания. Чудващо е, че вълкът не е изчезнал от Европа. Разбираме и проблемите на замеделците, които искат да си опазят стадата, но и те също водят, също по, поемат отговорност за опазването на стадата им от хищници. Това се отнася за меделците в Нидерландия. Политиците носят също своята отговорност. Ние трябва да информираме гражданите за ам, нападенията от вълци. Трябва да информираме и нашите колеги за това, кои мерки са разумни, за това, че трябва да се разпространява информация по въпроса. Ние носим отговорност да опазим вълка, неговата популация, да опазим, разбира се, и ам, населените места от нападението на вълци. Директивата за местообитанията трябва да се преразгледа, не трябва да се допуска прекомерното изтребване на вълци. Директивата не съществува така случайно. Директивата за местообитанията изпълнява своето предназначение и накрая трябва да кажа, че вълците не могат да се върнат вече в региони, от които са били прогонени. Проблемът съществува и в Нидерландия. Има много превентивни методи, иновативни методи, които са предназначени за опазването на стадата от вълците и да се даде възможност за съвместно съществуване между вълците и стадата. Има колеги, които не участваха на симпозиума, който беше организиран от колегата Пети Кайнен. Много от проучванията а, в тази връзка бяха представени и там. Може да се улесни съвместно съществуване с вълците, така че те да са добре дошли и да може популацията на вълците да бъде опазена. Благодаря ви. No comments. Пани Хазакамп. Äh, äh, Благодаря. Не смятам, че на практика е възможно да има съвместно съществуване с вълците. Вълкът е важна част от природата, да, но голяма част от площите, които споменаваме днес, не са само природни зони. Това също са населени места. И е трудно вълците да бъдат приобщени към тези вече обитаеми зони. Трябва да видим къде е мястото точно на вълка, ако искаме е, отново вълците да са навсякъде в Европа, то тогава трябва да се откажем от някои вече заселени региони. Вълкът е хищник и ако му сервирам храната на поднос, то тогава аз ще наруша природното равновесие, в което той живее. А в природата на вълка е той да ловува. Тоест, с такъв подход ще създадем още проблеми. Дискусията трябва да обхваща следния въпрос. Дали сме готови да се откажем вече от обитаеми площи? или а, трябва да върнем вълка в а, природните зони. Трябва да търсим решения, които от една страна по естествен начин ще дадат възможност на вълка да съществува в, Европе... в Европа а и от друга страна да опазим гражданите от техните нападения. Благодаря. Няма повече желащи да се изкажат. Накратко, от мен и след това ще дам думата на представителя на комисията. Имаме нужда от честна и открита дискусия, казахте го. Защото ние не сме против вълците. Ние искаме обаче да има съвместно съществуване в баланс с добитъка. Този баланс е променен – които уважаем се за золеников. Не искаме напрежение между онези, които са за защита на околната среда и другите. Ние защитаваме фермерите, но не трябва да бъдем разглеждани като противници на защитата на околната среда. Говорим за различни животни, вълци, мечки, дори глигани. Както казахте и вие, имаме нужда от открит и честен разговор, защото не искаме да бъдем обвинявани за това, че сме против биологичното многообразие. От друга страна обаче трябва да мислим и за интереса на фермерите – и за безопасността не само на животните, но и на хората, на туристите. Тоест има напрежение между земеделските стопани и хората, които се наричат природозащитници. Не искаме такъв конфликт. Обаче, нека повторя – Нека да гледаме нещата в очите. И да се реши този проблем, надявам се. Имаме нужда от мерки, които да са приемливи за обществото. Много хора смятат, че няма вълци вече в Европа, а това не е вярно. Хората просто не са информирани. Давам думата на представителя на комисията. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Thank you very much. Sorry, sorry, sorry, jeszcze pan poseł Des. Bardzo przepraszam. Ale... Господин Дес. No, no, okay. Okay, please continue. Не искате, добре. Okay, thank you very much. Благодаря, господин председателю. Първо искам да благодаря на господин Лине за неговото изследване. В него той обединява много полезни факти и отразява въздействието на големите хищници, сред които и вълците. Много е важно да посочим, че има мерки, които ни помагат, за да гарантираме това съвместно съществуване. Но Господин председателю, вие казахте, че ние търсим начини за осигуряване на това съвместно съществуване с хищниците. Трябва да обсъдим кои решения ще сработят и кои не. И ако е необходимо да се търсят нови решения. В проучването са отразени някои от решенията, които са приложими в някои от случаите. Има случаи, в които и тези решения са малко по-ефект, са по-неефективни, какъвто е случая в скандинавските страни с елените. И в случаите също с отворени пасища в планинските региони защитните предпазните мерки в такива региони са по-неефективни. Важно е да вземем предвид и еволюцията на земеделските практики. Ние искаме да гарантираме съвместното съществуване между големите хищници и а, стадата, трябва да се адаптират обаче някои от замеделските практики. Както е посочено в проучването, в някои случаи това може да е много скъпо и е необходима подкрепа. Подкрепа се предвижда от европейските фондове, от националните фондове за опазване на околната среда. Комисията системно одобрява такива мерки. Има мерки, които могат да помогнат дори в най-тежките случаи, за да се постигне съвместно съществуване. Това не значи, че вълкът може да бъде прият и да съществува навсякъде. Ясно е, че вълкът може да се сува само там, където има питание, подходящо за него, в планински региони, например. Съгласно директивата за местообитанията се предвижат мерки за опазване на популацията на вълка, като се предотвратява и присъствието на вълци в населените региони. Ако хората не са свикнали с присъствието на големи хищници, никога не са живели такива региони, те се страхуват много. Този страх може да бъде овладян. Това е човешко качество. И ам, когато ам, хората се страхуват, ам, те изпадат в паника, когато на пътя им се изправи някой голям хищник, защото смятат, че ще бъдат наранени. Вълкът беше изчезнал за около столетие и е трудно проблема да се реши в краткосрочен план. Това е проблем, за който трябва да се търси дългосрочно решение. Посредством проучвания могат да се търсят решения, които да са подходящи за хищниците. Няма едно решение, което да се отнася за всички отделни случаи, свързани с хищници. Има и пилотни проекти на Европейския парламент. Има големи платформи за хищниците в някои държави членки. Там проблемът е доста обострен. Имаме такава платформа в Румъния. Предвижда се такава платформа в Италия и в Испания. Започ... Продължаваме с нашите действия. Ам... Осъществяваме връзка и с общностите на място, които са засегнати. Подготвяме и насоки, които са свързани с директивата за местообитанията. В тях се посочва при какви условия е възможно а, да се стреля по хищници и Контролът на смъртността е един от начините да се действа по законов ред. Благодаря ви. Chciałby би се nie не o о вилках, o о проблема ogóle в równowadze, jeśli ходи Говорихме за вълците до сега. Бихме искали да научим нещо повече за останалите животни. Все повече големи хищници мигрират на запад и това създава огромни проблеми. Ние трябва да продължим дебата и търсенето на адекватни решения, тъй като това очакват от нас фермерите. Разбира се, това не означава, че ние сме против биологичното разнообразие. Нашите противници могат да бъдат изкушени да ни обвинят в това, в медиите, но не, ние трябва да защитим своята репутация, че не сме против биологичното разнообразие и не трябва да се боим да говорим по един толкова сериозен проблем. Сега в заключение давам думата на господин Нилс. Бяха направени доста коментари. Чудесно е да говориш пред такава заинтригувана аудитория. Няма да се спре на всичко, което беше споменато в тази зала, но си водих бележки и ще се опитам да отговоря на някои от повдигнатите въпроси в окончателния вариант на доклада. Надявам се до следващите седмици. Като учен, аз не твърдя, че трябва да се излиза от съществуващата законодателна рамка, но много хора тук а, говориха за такава промяна. А, това е доста извън моите правомощия. Аз се съобразих с съществуващата а, рамка, а, директивата за местообитанията. Там има ясно заложени цели. Нещо, което е специфично за нея, е, че се отнася за, за цялата територия на Европейския съюз, а не само за защитени зони. независимо дали е в Нормандия, в Алпите или другите, навсякъде се прилага. Така че законодателството обхваща целия Европейски съюз. Една а, друга характеристика а, е солидарността, а именно разпределението а, на разходите а, и на ползите. Ако искаме да се измести проблема, това създава и законодателен проблем, тъй като говорим за директива, която обхваща цялата територия на Съюза. Непрекъснато става ясно от изследванията в социалната сфера, че трябва да има зониране, но кой всъщност ще изтегли късата клечка сред фермерите да попадне в неблагоприятна зона. Създава се и правен проблем. Има доста научни изследвания, които идентифицират съществени проблеми от това да бъдат изгонени вълците от дадени райони. Ясно е, че това не намалява изискванията за консервация и че не трябва, не трябва да се прилага първо този смъртоносен контрол, отстрелване на вълците, да се прилага други мерки, тъй като има и други възможности да бъдат отдалечени. В ам, някои от държавите в източната част е разрешен ловът на вълци. Също се отнася и за Латвия, Литва и другите. Но това не трябва да бъде първата защитна мярка за опазване на добитъка. Убиването на вълци е скъпоструващо, сложно и поражда доста спорове. Така че има възможности за използване на тази мярка за такъв контрол чрез отстрелване, но това трябва да не да идва на последващ етап. Има различни стратегии в зависимост от това къде се извършва пашата и дали са заградени пасещата или не. Разликите между държавите са огромни. Все още има съществени разлики в Европа, свързани с цената на труда и съотношението между инвестициите в труд и материалните инвестиции би било подвеждащо да започнем да ги изброяваме а, или пък да определяме какви са разходите, тъй като всичко зависи от съответния а, контекст. А, например, а, цените са различни в България, в а, Германия. Това е факт. Дамата от Нидерландия спомена за кучетата. Мисля, че това е важен въпрос. В големи части на Европа а, има и, и други причини да се предприемат мерки а, срещу вълците и мечките. Затова е толкова важно да имаме по-добре защитени а, зони, където се упражнява овцевътство. Има и доста проблеми, свързани с хуманното отношение към животните, които се отглеждат на открино. Не трябва да има конфликт между запазването на биологичното разнообразие и закрилата на вълците. Всеки, който е бил в Карпатския регион и на Балканите, знае, е, че там е, съществуват е, едни от най-непокътнатите пейзажи, които съществуват на нашия континент и там има доста гъста популация на вълци и мечки. И така аз стигам до това, откъдето тръгнах при изготвянето на доклада. Ние имаме директивата за местообитанията, а имаме също регулиране на големите хищници. Всяко изследване показва, че обществеността подкрепя идеята за запазването на големите хищници. Това не е мандат от някаква реакционна НПО или пък друга заинтересована група. Има широка обществена подкрепа за тези животни, включително в селските райони. Така че посланието, което получаваме в медиите и в някои избирателни райони, които са много активни, не представляват по-широкото мнение на обществеността, което е много разнообразно, понякога поляризирано, доста нюансирано, но общественото мнение не е същото като това, което фигурира в докладите, което докладите или съобщенията, които четете в медиите може да не е послание, което да съответства много на мандата, който имате в селското стопанство, <clears throat> но трябва да съобразяваме с него. Запазването на тези хищници трябва да продължи. Това е към момента, което мога да отговоря, но имаше доста интересни изказвания и аз ще се опитвам да ги отразя в последния вариант на доклада ми. Председателят, ние също ви благодарим. Разполагаме с още малко време, ако все още някой желая да направи коментар. I had a, um, a specific question. I realized... Имам конкретен въпрос, свързан с връщането на рисовете в северо-источна Великобритания, които проявяват безпокойство от тази възможност. Моето мнение за дебата, свързан с връщането на рисовете в Обединеното кралство, е наивен. Това е дебат, който се ръководи от едно НПО, а не от правителствени служби. И считам лично, че начина по който представят бъдещите сценарии на това НПО са доста оптимистични или наивни. Като имаме предвид как се отглеждат а, а, овце в този край, очаквам конфликта да бъде по-близък до нивата, които наблюдаваме в Норвегия, в Швеция – връщането на рейсовете в Великобритания ще бъде много голямо предизвикателство, ще струва много и а, ще поражда конфликти. Затова трябва сериозно да бъде огледан този въпрос от правителствените служби, тъй като това не може да е въпрос, който да се решава от НПО. Това е задача на правителството, тъй като става дума за сериозна промяна в начина по който се гледа на селото. Някой НПО имат наивен, наивна представа, защото има сериозна промяна в пейзажа след повторното въвеждане в околната среда на някои хищници. Въпросът е как обаче да постигнем промяната. Поне в континентална Европа законодателството, общественото мнение иска такава промяна. Въпросът е как да стане. В Обединеното кралство имате а, свободата на действие, тъй като никой не ви принуждава да въвеждате отново рисовете биологично може да заработи този план, но трябва много внимателно да видите дали искате да предприемете тази стъпка. Госпожа е. благодаря, господин председател. Трябва да призная, че последното ви изказване от моя страна ам, поражда някои реакции. Знаете, че се промени общественото мнение свърт обстоятелствата. Ако вълците дойдат градовете, това ще промени със сигурност общественото мнение. А, също а, сега, когато глиганите вече а, настъпват в градовете, общественото мнение, което беше благоприятно за тях преди, сега се променя. Да, трябва да се държи сметка за благополучието на животните, но кой се грижи за благополучието на селските стопани? За отговор. Изследванията, с които провеждам, се отнасят също и до примяна в парадигмата за консервиране. Има поляризация все повече Управлението на дивата природа е предизвикателство. Има някои хора, които са по-скептични, има други, които има, искат по-силно да има консервиране. Така че ние имаме сравнително малко възможности да създадем една култура за консервиране, за опазване на тези животни. Ако няма постигане на съгласие, ще има все по-голяма поляризация и конфликти. Господин Агньо. Благодаря, господин председател. Искам да кажа две неща. Първо, в отговор на казаното от комисията. След дебата комисията казва, че трябва да се доразвият съскостопанските практики. Тоест, преминаваме от екстензивно към интензивно животновътство. Какво точно имате предвид? Има екстензивно овцевътство. Преминаването към интензивно не носи нищо. Ако утре нямаме екстензивно овцевътство, Ние трябва да отчитаме реалностите по места, дали нашият гост, когато говори за биологичното многообразие, не, не смята да се въведат мечките в Пиринеите, тъй като те са изчезнали. Може ли да се говори за намеса в биологичното разнообразие в едни толкова крехки системи, каквито са планините. Трябва да имаме глобален подход. Председателят. Овцете са културно благо за обществото в планинските райони. А тези неща трябва да се решават на политическо ниво. Господин Дорфман. Ние не сме тук експерти по дивата природа, ние сме законодатели и е, съм разочарован от дебата днес, защото изхождаме от това, е, че директивата за местообитанията не може да бъде изменяна. В по какъв начин директивата за местообитанията и флората и фауната може да бъде адаптирана към актуалните развития. Това е нещо, с което трябва да се занимаем. Има конвенция, която е подписана, включително от Швейцария. Швейцария през 90-те години е предприела много изменения в законодателството си и е, се обсъждат в момента и допълнителни изменения в законодателството, за да се промени плана за управление на популацията на вълците. От 92-а година обаче ние тук нищо не сме променяли, въпреки а, че се е увеличила популацията на вълците в Европа. Представителя на комисията каза нещо, което сме го чували стотици пъти. По какъв начин ще накараме комисията да се занимае с този въпрос и да стигнем до разумно управление на популацията на вълци? съвместното съществуване не е възможно в момента. Някои искат просто проблема да не бъде разрешен. Аз съм от регион, в който се върнаха вълците преди 21 години. От тогава се занимаваме с този въпрос. Опитвам се от 7 години да се занимавам, да решавам тези въпроси с министера на земеделието. През 70-те години се появи първият глиган в моя район. Над 5300 глигана бяха убити от ловците миналата година. Вълкът е изключително интелигентно животно. Всички мерки, които предприемате, рано или късно той сам а, или с а, помощ ще се намери начин да ги заобиколи. Дали ще променяте а, пасищата, с огради, без огради, с пастири, без пастири, с овчарски кучета, без овчарски кучета. Той се адаптира. Така че независимо всяк, всеки месец или всеки три месеца а, има винаги някакви процеси, съдебни процеси, защото някой е окапан, да речем, от овчарско куче. Понякога овчарските кучета и вълците се третират по един и същи начин. Поведението, бруталността на действията на това животно създават трудности. Говорим за економика, но трябва да говорим за психологическата страна на въпроса. Има а, райони, където само вълкът може да оцелее. Дори а, има оплаквания вече от а, ловците, че намаляват а, животните дивата фауна се свива, всички по-слаби животни се унищожават. През април-май няма особени щети, тъй като древните животни се развиват, но когато достигнат зрялост някъде през юни-юли започват нападенията срещу ферми, включително срещу коне. Господин Дес. Благодаря, господин председателю. Съвсем накратко. В източен Тирол, в Австрия бяха в едно земеделско стопанство. Семейството, което притежава стопанството е с три деца, грижат се за стопанството си много надлежно. Това ем, са правили и техните предци. Ние тук обаче е, говорим само на теория. Хората на място знаят е, за какво става дума. Хората не искат обещетения. За тях овцете им носят имена, означават нещо и затова, когато едно животно е нападнато, това за тях има сериозни последици. Благодаря. Ако искате, може да кажете няколко думи в заключение. Заповядайте. За половин минута. Благодаря, господин председател. Имам конкретен въпрос. Вие казахте, че има 20 000 вълци в Европа. Аз знам, че са 30 000. Цифрите се разминават постоянно. Ост на година те получават, те ем, раждат по 8 малки. Е, значи, Три години по 8 малки на всеки вълк. Представяте си за какви ам, популации става дума. За това става въпрос. Трябва да се занимаем не само с този вид, а и с другите видове хищници. Ам, преди няколко ам, години имахме проблеми и с глиганите. Водеше се същата дискусия. Имам и конкретен а, въпрос към вас като човек. Вие дали сте по-скоро за, за вълците или за стадата? Не се смейте. В а, моя регион се случват много трагични неща. А, жертви са не само овцете, но и а, дивите птици, а, малките а, животни. Не трябва а, да обсъждаме проблема в неговата цялост. Много проучвания са извършвани. Дискусията в Нидерландия се, се води по съвсем друг начин, особено когато има засегнати хора. експерт е дискусии. Нашият експерт в крайна сметка не може да взема страни в дискусията. Трябва да се обърнем към Европейската комисия. Имаме и ние роля, но Нашият експерт е тук, за да ни даде информация, за да разберем темата по-добре. Много моля да тълкувате ролята му тук пред нас по този начин. Всички сте се срещали с гласоподавателите си. И мисля, че от това идва решимостта а, на депутатите при техните изказвания. Моля, не взимайте бележките им лично, господине. Много благодаря за подадената информация, за вдъхновението. Ще се върнем на тази тема. Съжалявам, не ви дадах думата по-рано. да ли да искате? Забравих ви, много се извинявам. Само няколко секунди, господин председател, господин експерт. Е, говорихме, говорихме за съвместно съществуване, за баланс, който ще бъде нарушен. Какво конкретно решение? Ако вие днес трябва да ни дадете един каталонк от решение, не мисля, че това ще е Тоест, аз чух от вас едно решение. Хубаво, огради, затваряне. Чудесно, може да мисля, че е лошо, добро е едно решение. Вие Казахте, че те могат да бъдат ефикасни само в равнината. При кучетата няма нищо ново. Винаги е имало кучета, които пазят ам, добитъка. Има все повече вълци. Смятам, че те няма да променят кожата си и нрава си. Те винаги ще нападат овцете. Вълкът пътува от Пиренеите, идва от едната страна на границата, от другата. Това е изключително сложен проблем. Моля ви, не разбрах точно какво предлага Европейската комисия. Мисля, че трябва да бъдем съвсем конкретни. Иначе дебатът с туристите, с така нататък, с земеделците е ясен. Съгласен съм с колегите. Благодаря, благодаря. Андрю има для нас чекава информация базо ме препуща. Господин Андрю иска да каже нещо интересно. Накрая само взимам думата, за да кажа, че ще организирам семинар за пасторализма. В 18.30 каня всички ви. Отново искам да благодаря на представителите на департамента, които са тук тази вечер. Там работим с младите хора в нашия департамент. Те работят отлично. Имаме метрополизация, го наричам аз, на обществото и затова е важно да говорим за селските райони. Благодаря за представенето на работа. Ще има дегустация също на, от този район. Мисля, че продуктите заслужават да продължат да живеят. Заповядайте за две минути. Две минути ви давам. No, so, um, again, thank you for all... Отново, благодаря за информацията, която подадахте като реакция. Когато околната среда и замеделието си говорят, отправни точки са различни. Често има и спорове, и недоразбиране – при преразглеждането на документа ще взема предвид казаното от вас и ще се опитам много по-експлицитно да кажа част от елементите, които съм си мислил, може би, че хората знаят. Ще се опитам по-земеделски да се изкажа, ще бъда по-конкретен за действията, препоръките и част от въпросите, свързани с управлението на вълците, тъй като има управление на вълците в много държави. Голямата част от европейските държави имат такова управление на популацията. Така че ще кажа много от нещата, които сметнах, че знаете и ще ги изразя след седмица до 10 дни ще имате а, нова версия и се надявам да се отговори на част от въпросите ви по този начин. Знам, че няма всички да са удовлетворени, никога няма да е решение на конфликта около вълците. Единствената цел е да ограничим този конфликт и той да остане в рамките на цивилизованите а, начини за разговор а, и така. Wypracować rozsądne, skuteczne zarządzanie. Добре. Приключваме заседанието. Трябва да се намери добро решение за управление на популацията на вълците и на другите хищници. В крайна сметка няма конфликт между фермерите и околната среда, защото фермерите работят за околната среда, те опазват околната среда, не бива да се даваме безполезни конфликти. Утре важна тема сутринта. Бъдещето на ОСП. 9 часа продължаваме. Приятна вечер. Благодаря ви. Приключваме 2 минути по-рано. Дори успяхме да проведем важен дебат. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря на гостите, на преводачите. Благодаря утре в 9.